Good afternoon, uh, members. Добър ден, колеги. Сблъскваме се с обичайния проблем, а именно, че първо много от нас пътуват, второ се намираме в период на предизборна кампания. Но първо нека да приемем дневния ред. Не виждам някой да възразя. Приемам, че се приема. И сега с удоволствие искам да ви е, представя, не толкова да ви представя, а по-скоро да кажа добре дошъл отново на Виктор Констанцио, председател на ЕЦБ, който ще представи годишния доклад за 2013, след което ще процедираме с е, въпроси и отговори с е, стандартното време траене. За последен път е, ще мога да председателствам заседания с вас или с който е идея от ЕЦБ. За това благодарности на, за вас. Ние работихме съвместно с е, представители на изпълнителния съвет нееднократно, с вас също, така че имаме чувството, че имаме е, така специална връзка. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен от определено удоволствие да присъствам тук и да ви представя годишния доклад, но също така и да имам възможност да поговорим по-нашироко по други аспекти, свързани с регулаторната реформа и е, единия надзорен механизъм и съответното междуинституционално споразумение. Точно преди една година, е преди, аз ви представих е, доклада за 2012 година за ЕЦБ. Оттам започна една сериозна работа в парламента, която доведе до приемането на доклада на парламента за ЕЦБ в пленарна зала декември миналата година. Ние внимателно изчетохме вашия доклад и препоръките за дейността си за 2012 те са много важни в подготовката на нашата работа и нашите политики. ЕЦБ е, приема тези препоръки. Например, през 2013 година решихме да приемем е, цели, за да се увеличи броя на жените е, представители в управителните съвети и тази политика по човешките ресурси вече дава своите плодове. Също така публикувахме правила, управляващи правилата за спешна помощ, е, ликвидна помощ. Те се съдържат на нашия вебсайт. Днес ще говоря по три основни теми. Първо ще представя валутната политика на нашата банка от 2013 година. Второ ще обсъдим напредъка в финансовото законодателство, особено в контекста на Банковия съюз. И накрая ще поговоря, ако ми позволите, за някои предстоящи законодателни мерки. Валутната ни политика през 2013 година се проведе в една доста в среда с доста предизвикателства по отношение на финансовите пазари, условията за финансиране и така нататък. БВП се намали с 0,4% за цялата Европейски съюз, но във втората половина на годината се наблюдаваше известен растеж, защото се намали и напрежението на финансовите пазари. Започнаха да се търсят капитали отвън. 1,4 беше средната инфлация като тя определено падна от 2,2 през декември 2012 до 0,8 през декември 2013. Ниската инфлация отразява главно спада в инфлацията на цените на енергетиката и храните. Но освен това, Очакванията за инфлация средносрочно и дългосрочно останаха на нивата, която бяхме предвидели, близо до 2% средносрочно. Динамиката на отпускането на кредити и въобще на валутната политика остана подтисната в годината. 2,4 беше растежа, е, сравнен с 3,1 през 2012. Но е, нивото стигна най-низка стойност 1% през, дек... през декември. Е, свиха се възможностите за отпускане на заеми в частния сектор, особено на малки и средни предприятия. Това отразява слабата економическа ситуация включително и с преструктурирането на банките. Започнаха да се свива финансирането, свързано с заемите на банките, които са заели двугодишните и тригодишни дългосрочни рефинансиращи операции. Тук се отбеляза от увеличение от само 500 милиарда в паричните ни банки. Но са изплатени повече от 500 милиарда. И имаше излишък от ликвидност, която 2012 беше 800 милиарда, но тя падна в момента до 100 милиарда. Огромната инфлация, която се предсказваше от някои, не се състоя. В момента всъщност сме в режим на ниска инфлация – Наблюдаваме отблизо какво се случва на много пазари, за да се е, следи какво се случва с намаляването на ликвидността. Опитваме се да осигурим стабилни условия на валутните пазари. За да се посигури стабилността на цените, намалихме е, ключовите е, лихвени проценти през май и след това през ноември. През пролета и през лятото установихме, че се увеличава очакванията за увеличаване на лихвения процент на паричните пазари. Не се очакваше такова развитие и то не отговаряше и на нашата готовност. Затова през юли 2013 година започнахме да, да издаваме насоки като заявихме, че очакваме лихвените проценти да останат стабилни и то ниски. Новата политика донесе своите плодове, намалиха се краткосрочно лихвените проценти и ние подаваме същия сигнал в момента. В средносечен план остават същите прогнози за инфлация – и е, все е, така ще остане и е, ниска възможността за кредитиране. За инфлацията също даваме стабилен, намалена прогноза. 0,25% в момента е цифрата за основната ставка на рефинансиране и 0,70% за маргиналните кредитирания. Ние също е, оставаме с факсирана е, ставка за гаранциите до юли 2015. Реши, решени сме да поддържаме високо ниво на насищане на пазара с е, ликвидни среща, средства, като се има предвид, че се очаква ниската инфлация да продължи доста дълго и след това, след няколко години, да се повдигне леко, но да стигне до около 2%. Готови сме да реагираме бързо, ако е необходимо и управителният съвет заяви единодушно миналата седмица, че има ангажимент да използва и неконвенционални инструменти в рамките на нашия мандат, за да се справи ефективно с риска от твърде продължителна ниска инфлация. Що се отнася до практическите и законодателни стъпки за Банковия съюз, през 2013 година постигнахме качествен скок в европейската интеграция. По-малко от две години след като се пое ангажимент от правителствените и държавни ръководители за създаване на Банков съюз, две от основните механизми на този съюз, единия надзорен механизъм и единия механизъм за оздравяване вече съществуват. Единия механизъм за надзор създава реален европейски надзор, който изисква от ЕЦБ да има основна роля за стабилността на банковия сектор. По този начин ще се създадат и възможности за кредитиране на реалната економика. Ние сме изготвили пространна оценка за тази цел и напълно сме наясно колко огромна е нашата отговорност. В такъв смисъл ние ще работим последователно и надежно. Нека ви уверя, че по никакъв начин няма да подложим на съмнение точността и на оценката що се отнася до единия механизъм за оздравяване, приветстваме споразумението, което е постигнато през марта. Така вече ще се създаде една по-надежна европейска рамка. Парламента игра решаваща роля в постигане на резултати по тази тема. Нека да очертая три аспекта от споразумението, които за ЕЦБ са особено важни – първо, ние настоявахме да има достатъчно финансиране за, фонда, за оздравителния фонд. За това приветстваме факта, че той ще бъде е, захранен от всички достатъчно бързо и е, това ще означава, че той ще има достатъчно възможност да реагира още в, от самото начало и ще има и по-голяма ефективност в прекъсване на връзката между банката и държавния дълг, като ще защити по този начин парите на дънокоплаците. Така ще се увеличи възможността да се заемат средства и ние очакваме да постигнем успех в това отношение. Второто основно изискване е да има бърз и ефективен процес на вземане на решения за да може да се пристъпи към спасяване на банка незабавно. Приветстваме, че в момента има възможност това да се прави. И накрая отбелязваме със задоволство, че ЕЦБ като надзорник ще има водеща роля, когато трябва да се вземе решение дали дадена банка ще фалира или не. По отношение на регулаторния режим, също сериозни стъпки бяха предприяти през 2013 година. Европейския парламент имаше своята важна роля. Сега са изготвени единни правила за хармонизиране на пруденциалните разпоредби в Европейския съюз и това ще удържи и вътрешния пазар на финансови услуги. Приемането на директивата за капиталова изисквания през април 2013 бе основна стъпка за устойчивостта на банковия сектор. Освен това, банките ще трябва да изпълняват и изискванията на директивата за е, реформа на банките, като те ще трябва да разработят планове за тази, в този смисъл и да направят съответните промени, промени в нивото на капитала, бизнес дейността и така нататък. По този начин ще имаме възможност да върнем банките и финансовите услуги към основната им задача, именно да обслужват реалната економика. Затова е изключително важно да запазваме инерцията и да продължим е, бързо да приемаме оставащите законодателни е, предложения. Първо, регламента за критериите. Той трябва да бъде е, прият, за да има регулаторна сигурност. Това осигурява е, спокойствието на банковия сектор. Второ, е, сенчестото банкиране. Има предложения на комисията за е, фондове на, пазар, на валутните пазари. Там ще се осигури по-голяма сигурност на вложенията. Също така има предложение за структурна реформа на банковия сектор. Това ще допринесе за намаляване на потенциала на разпокъсаност, създаден от различните национални режими. Освен тези законодателни предложения, ще имаме възможност да се преразгледат и е, редица законодателни пакети, приети по време на кризата. Първо, е, пакета от 2 и от 6 законодателни предложения. Ще разгледаме какво е, е постигнато, къде има още недостатъци, какво още има да се приема. И от гледна точка на европейския подход, Европейския парламент ще играе своята роля в подсилване на постиженията, които се оказват полезни и засилване на рамката за управление в областите, където трябва да се постигат по-добри резултати. Европейската система на финансови надзорници може да даде възможност да се създадат нови реалности. Създаден бе Европейския надзорен механизъм, Европейския надзорен орган, Европейския съвет за системен риск, и три години след това вече ние имаме възможност да въведем съответния регулаторен и надзорен режим, за да можем да, при, да прилагаме и промените, свързани с единния надзорен механизъм. Аз съм наясно, че е, ние се срещаме за последен път в този формат във вашата комисия Нека да ви благодаря за конструктивизма и за взаимоотношенията, които ние имахме през последните пет години. Сега съм на ваше разположение за въпроси. Thank you very much, uh, and... Благодаря много. За нас, нас наистина това е удоволствие. Сега имате думата. От името на ЕНП аз също искам да благодаря за активното ви участие в диалога с нашата комисия, също така и с парламента. Също така ми се иска и лично да ви благодаря, като след като ще напусна парламента. Не само активното ви участие в диалозите, но също така и активната подкрепа и с експертните познания, които ни предоставихте. Те бяха много важни, за да постигнем резултатите, които успяхме да постигнем по отношение на пакета с 6 законодателни предложения, но също така и за единия механизъм за преобразуване. Председателя Драги заяви през септември, това не трябва да бъде единен механизъм механизъм само по своето име и аз имах предвид това по време на преговорите, но а, и в рамките на комисията се подсили единството заедно с парламента и това беше изключително важно за постигане на конкретния резултат. Благодаря. Въпросът ми е свързан с прегледа на активите и стрес-тестовете. Подчертавали сме значението за ангажираността на независими експерти на ниво държави членки и вие ни уверихте, че нещата стоят именно така. Но аз получих информация, че нивото на ангажираност се отличава значително. В Нидерландия участват много независими експерти, но в някои страни нещата не стоят точно така. Обръщате ли по-специално внимание на тези държави членки, защото наистина значението на този преглед е изключително голямо. И на второ място чух, че 60 милиарда, които са предвидени за потенциално директно покриване, може да не е необходимо. Това добър признак ли е според вас или лош знак? Защото бихме искали наистина качествен преглед на активите и вероятно ще се появят проблеми в тази връзка, защото в противен случай ще бъде отслабен този механизъм. Така че ще съм благодарна да изкажете мнението си по този въпрос. Благодаря. Благодаря. На първо място благодаря за милите думи, които отправихте към мен. Що се отнася сега до въпросите ви? Мога да ви уверя, че във всички страни има много независими а, компании, фирми, които оперират. Като цяло ще имаме около 5000 души, които идват от извън тези фирми, които участват в тези упражнения в 18-те страни. Това са външни аудитори, които са заедно с националните компетентни органи в разглеждането на досиетата, а също така и други елементи, които са част от прегледа за активите. Необходими са тези външни източници за извършването на тази задача, защото Нека ви дам една обща представа. Ще разгледаме около 200 000 кредитни досиета в рамките на няколко месеца в 18 страни. Ще се направи преглед на 3,7 милиарда евро и можете сами да си представите, че това е наистина неимоверна задача. За това са необходими и външни експерти по тази причина, а и като един съпътстващ резултат, защото участието на независими частни фирми може просто да подсили устойчивостта и надежността на пазара. Оформят се екипи за всяка страна и в тези екипи в всяка страна се включват и много външни аудитори. Мога да ви уверя в това и както вече обясних, наистина техния брой е много голям. И така, наистина това ще бъде много сериозно начинание. Репутацията на всеки е заложена на карта, както от публичния, така и в частния сектор. И освен външните аудитори, има и специализирани компании, специализирани в определен тип активи и те също участват в различни страни, например за транспорт, за недвижими имущества и други видове кредитни изделки. И така, с това просто искам да ви уверя. По отношение на единия фонд и а, тази сума, която може би няма да се наложи да се използва, вижте, никой не може да бъде сигурен. Никой не може да прогноз... прогнозира какви ще бъдат недостиците, които ще трябва да бъдат покрити. И в тази връзка а, в момента трябва да отбележа, че има голям апетит на пазара за банкови активи. И това се забелязва в много страни защото банките обявяват увеличение в своите активи за тази година и в тази среда, в този контекст, ако всичко това продължи и до ноември, наистина съществува възможността банките, които ще са необходими от капитал, ще се нуждаят от капитал, ще могат да го наберат от пазара. Това не беше перспективата, когато миналата година обсъждахме тези елементи, вероятно си спомняте, но нещата в момента стоят така. И това са прогнозите на този етап. Благодаря. Може ли да приема, че по отношение на участието на частния сектор – няма филтриране на информацията от страна на държавите членки или пък надзорните органи в държавите членки. Тоест получават необходимата информация без филтриране. Не съм сигурен, че правилно разбирам въпроса. Чухме известни слухове, че в определени случаи ще има някакво ограничение на достъпа до информация – информация, която ще се подава от надзорния орган и имаше известно притеснение, че това може да означава, имаше обвинения, че няма да се разглежда информацията по независим начин. Имате предвид достъп за независимите фирми, които участват. Не, тези елементи а, и а, представителите, експертите на тези фирми ще отидат директно и ще разгледат необходимата информация. Така че няма филтриране в това отношение отношение. Могат да отидат и през по-голямата част от времето с представител на фирмата, но ще имат възможност и достъп до съответните досиета. Тук няма никакво съмнение. Благодаря. Благодаря ви. Трябваше да проверим, защото имаше противна информация и знаем, че в ЕЦБ и също така и председателя на Еврогрупата винаги е настоявал да се прави задълбочен анализ. Ето защо настоях да задам този въпрос. Да, това е интерес за всички всички нас и особено за ЕЦБ. Разбира се. И така, Леонардо Демоничи, социалисти и демократи. Благодаря, Шарам. Господин Констанцио, моят въпрос е свързан с заключението на последното заседание на съвета на 3 април. И въпросът ми е след 3 април. Имаше нещо ново по отношение на капиталовите капиталовото насищане на пазара. И в тази връзка и предвид информацията, която представихте, Въпросът ми е какви са очакванията на ЕЦБ, за да се предизвика използването на тези инструменти? Очаквате ли някакъв нов сигнал предвид общата ситуация? Очаквате ли нов анализ на напредъка предвид економическия цикъл? Изчаквате ли някакви задълбочени проучвания по отношение на капиталовото насищане на пазара? Например, на, съвсем наскоро на пресконференция председателя Драги а, говореше за необходимостта да се разработи допълнително от пазара в тази насока. И така, преди да се вземе конкретно решение? Изчаквате ли някакво конкретно решение? Очаквате ли нещо конкретно да се случи на пазара? Естествено, Това изисква и означава, че ще има един доста дълъг процес. Ако искаме това да се случи, ще бъде необходимо доста дълго време. Така че въпросът ми е, можете ли да изготвите някакви прогнози, да ни представите някакви хипотези? И на последно място имам и един по-общ въпрос. Председателя Драги многократно много правилно е подчертавал, че е изключително важно да се разгледа последователността и координацията на политиките. Не мисля, че паричната политика сама по себе си е достатъчна, независимо от това, че са необходими необходимите обстоятелства и условия. И така, на този етап, в най-просто казано, дали ЕЦБ смята, че е необходимо да се спазва това координиране и тази последователност. И как може да се реагира на ситуация, в която политиката за растеж е все още много слаба, имайки предвид националните решения? Благодаря. По първия въпрос, нека ви припомня, че целта за по, по, по отношение на инфлациите е средносрочна цел. Не за следващия месец, следващото три месече или за една година. Това е средно, в средносрочен план. И сме публикували преди месец прогнози, това стана през март, където базовия сценарий посочва, че инфлацията, независимо, че започва на едно ниско ниво, както е в момента, ще се повишава постепенно до 2016 година. В края на 2016 година, според този базов сценарий, ще бъде на ниво 1,7, т.е. много близо до тази стойност, която беше представена за 2%. Това бяха прогнози, които бяха обсъждани по време на съвета и сметнахме, че те са свързани с дискусията, която проведохме през март и затова бяхме решили да не се предприема нищо през март. Това беше обаче в краткосрочен и средносрочен план. Всички бяха изненадани, включително и ние, за ниската стойност на инфлацията от 0,5% за март. Има няколко елемента, които затрудняват тълкуването на тази стойност. Имаше ефекти от различни показатели в различни периоди на годината. Имаше и допълнителни фактори и наистина, както и вие посочихте, трябва да видим какво ще се случи с инфлацията през месец април. Възможно е наистина да има повишаване на инфлацията. Но това, което е още по-важно, както казах, това не са стойностите за един месец, и това не е база за взимане на решения, трябва отново да разгледаме и да преценим дали, ако сценарият, който сме очертали през март, се е променил и до каква степен. Да, до каква степен. Например, в този сценарий инфлацията за цялата 2014 година беше 1%. Сега, имайки предвид тази стойност 0,5%, трябва просто да разгледаме нещата внимателно, допълнително. В момента сме в една ситуация, всеки естествено разбира, ситуация с много притеснения за нас. И това се дължи на факта, че една много ниска стойност на инфлацията с потенциалните негативни ефекти, най-вече в ситуация, където има наистина много висок дълг, но имайки предвид и тази ниска стойност, всякакви а, непредвидени ситуации може да доведе ситуацията до много отрицателно развитие в много страни, както са нещата в момента и отрицателната инфлация може да осложни още повече нещата. Това ще бъде аспект, който ще бъде разгледан. Паричната политика в ситуацията след финансовата криза и след балансовата рецесия паричната политика по този начин губи ефективността си, не е толкова ефективна, колкото в една обикновена ситуация и това, това трябва да бъде разбрано. Ето защо някои страни трябваше да предприемат извънредни а, мерки, както например тези по-дългосрочни рефинансиращи операции и а, това са решения, които не могат да се взимат с лека ръка и не бива да се взимат с лека ръка. Ето защо трябва да разгледаме тези аспекти и да преценим дали средносрочния план се е променил по някакъв начин и дали ще е необходимо да се направи нещо, което ще бъде уместно с оглед на такава задача. Беше много важно, както вече а, припомних в края на изказването си, че управителният управителният съвет на ЕЦБ постигна единодушие при приемането на идеята, че неконвенционални политики от всякакъв характер, които са в нашия мандат, ще бъдат използвани за да се разгледа този въпрос. А, Чух току-що, че казахте, че управлението с политически инструменти е по-малко ефективно сега, когато вече току-що излизаме от рецесията. Така ли? ми, трябва да погледнем и учеми се да по история. Тази криза и тази финансова криза беше различна от предишните защото паричната политика действа чрез банките, чрез финансовата система. И е, след една банкова криза, е, излизането от кризата става по-трудно. И в средносрочен план е, тази политика ще даде своите плодове, но за това е необходимо повече време. Поради същността на кризата, която преживяхме. Криза, включително и на финансовия сектор. И е, е, в такъв случай е, забавенето за оздравяването на банките допълнително услъжи, услужни положението. Така ли? Да. Дори сега, когато идвах тук, насам, трябва да кажа, че има, права се сравнения между Европейският банков сектор и в други големи райони, като САЩ, например – но тези сравнения са малко подвеждащи, пък и вредни за анализът на европейската банкова система. Да ви кажа нещо накратко. Данни, които идват от САЩ. Миналата година заместник председателят на ДПА в САЩ ни показа една таблица, което за първи път едно един официален орган показа сметки за лостовият ефект между акционерния капитал и целите активи между европейските и американските банки. И той показва, че като се използва само цифрите от финансовият баланс, от финансовите отчети, които отразяват положението на двете е, е, е, банки. Това отношение за Америка беше 6,2, за Америка 3,7. Тоест, ако американците използват международните счетоводни стандарти, които се използват в Европа и няма по този начин да се оперира с изчисляването на активите, в такъв случай цифрата 6,2 ще се намали до 3,8, т.е. много сходна с европейската цифра. Значи, истина е, че много е важно а, а, да се а, а, а, премахнат всякакви съмнения по отношение на финансовите отчети на а, европейските а, банки. Благодаря. А сега от Алди Оли Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Извинявайте, ето тук съм, вижте ме. Господин заместник председател на ЕЦБ, предавам ви поздравленията на цялата група на либералите. Мисля, че всички европейци трябва да се, да се радват, че имаме Европейска централна банка, защото, разбира се, това не е политически орган, но това е орган, който има своите отражения върху политическите събития. Въпросът ми е съвсем конкретен. Сега имаме един въпрос, който възника. Ако погледнете това, това, което казва господин Драги, той говори за фискална консолидация а сега новият министър-председател министър казва, че е необходимо повече време. Дайте ми повече време, казва той, всичко ще бъде отлично. Можете ли да кажете нещо по този въпрос? И другият ми въпрос е следният. Един от помощниците на господин Барозо поздигна въпросът за различията в политиката за економии. Много важно е тук да решим дали подходът ни е прекален, недостатъчен или точно такъв какъвто трябва. Вие до сега действахте по много отговорен начин и може би може да се е, дадете някои указания на колегите, които са в предизборна кампания. Какво, какво трябва да бъде тяхното послание към техните избиратели, ако искаме да имаме една а, е, равномерно растяща, устойчиво растяща Европа, европейска економика? А, благодаря. И както казах още в самото начало, а, когато ставаше дума за ролята на парламент, Европейския парламент и на вашата комисия в областта на европейското законодателство, трябва да кажа, че вие вършите отлична работа. И било много пъти сме били на едно и също мнение по редица законодателни въпроси. По отношение на фискалната консолидация и Франция. Разбира се, това е въпрос в, в, в рамките на правомощията на комисията. Комисията вече си каза някои неща по този въпрос. Във Франция, и то не отдавна, пое определени ангажименти във връзка с данъчната си политика и трябва да изпълни тези изрично, ясно поети ангажименти. Не отдавна, както казах. Изглежда, че има една празнота, разлика, не е особено голяма разлика, между обещаното и изпълненото, но страните членки сами избират начина по който да, да действат, дали ще намаляват разходите си, дали ще го направят като използват данъчната си политика, това е тяхен, тяхен избор. Но целта, целта, за което бяха поети ангажименти, трябва да бъде постигната. Това е нашето мнение. Колкото до целият дебат по този въпрос. За жалост, економиката съвсем не е точна наука. И много, би било много различно да дадем количествено измерение или пък да представим такива обективни сметки, които да са неоспорими. А, а, а, данните водят до, до разисквания какъв ще бъде мултипликационният фактор, неговите размери. И трудно е да се стигне до единодушие по тези въпроси. Но, но мисля, че дори и МВФ, който казва еди какви са, ясни са мултипликационните фактори и фискалната консолидация би трябвало да бъде такава и такава. Но е, някои страни е, са положени на по-голям пазарен натиск, нямат достатъчен пазарен, пазарен достъп и затова нямат избор, друг избор, освен да пристъпят към по-бърза фискална консолидация. Но пак ще кажа, тези въпроси са спорни И а, се кажа, това отношение, за което стана дума, в някои страни беше прекалено високо и трябваше да бъде намалено. За жалост, в останалите части на света не беше на лице достатъчно бърз растеж, защото ако го имаше, нещата ще да бъдат по-лесни. Но светът е в режим на сравнително забавен растеж. Говори се за стагниране на напредналите страни. Също така има и демографски проблем. До 2030 година трудоспособното население ще намалява с 0,6% годишно. Но то очевидно трябва да се предприемат, да се вземат мерки. И това осложнява, осложнява въпроса, несъмнено. Говорим, е, че е необходим по-бърз по растеж, е, за да решим проблемите, но много пъти се не се разбира, че е, става дума за структурни проблеми. И не може да очакваме много бърз растеж, такъв какъвто имахме преди 20 години, толкова голям растеж, че той да ни помогне с решаване на структурните проблеми, които съществуват в Европа, пък и другаде. А сега Сенли Голд от името на зелените. Голд. Добре дошъл и от името на зелените ще кажа господин заместник председател на ЕЦБ. Първо, ще попитам следното. Преди 12 дни в Бруксел се застоя заседание, за да се обсъди въпроса при какви условия трябва да се предприеме а, превентивна рекапитализация. Вие знаете тази идея. А, знаете, че бяха прияти определени ограничителни условия за използването на е, този инструмент. Можете ли да потвърдите, че ЕЦБ не е, е особено е, доволна от тези строги изисквания за рекапитализацията, които биха довели до, наново до нуждата страните черпят от националните бюджети за спасяване на положението. Благодаря за въпроса. Е, този въпрос е свързан с така доста поражда емоции, но трябва да кажа, че цялата тази, целият този дебат беше разглеждаха го, е, беше разглеждан в грешна светлина. Той фактически беше една така доста голяма измама по отношение на какво, какво казва ЕЦБ за спасяването чрез е, отпускане на фондове на е, закъсалите банки. Тук става дума за два законодателни инструмента имаме от една страна насоките е, на комисията, генерална дирекция КОМ, за това каква трябва е, каква държавна помощ е допустима и тези насоки е, също така формулират е, мерки, когато е, които могат да се използват, когато става дума за спасяване на задлъжнели банки. Обаче главата, която се отнася до а, именно до това спасяване, като чрез наливане на нови, свежи пари, ще бъде готова едва през 2016 година. А, и при дискусията с госпожа Люни, очевидно, а, а, ставаше дума, че в 27 член е, е, въпросът е какво, какви са условията за да се пристъпи към оздравяването на една банка. А, и като се, се подпуснат а, е, публични средства. Ако банката ще получи, а, а, ще получава такива публични средства, тогава тя влиза в режим на оздравяване. А има и също така и случаи, които се е, изключват от този режим при дадени условия. сега, е, е, как тълкува комисията стрес теста на банките? В, основният сценарий допускаме, че се идентифицира това, което в 27 член се а, е, нарича възможни загуби. А тук не става дума за второто изключение. Разбира се, но това е сценарий. Това не е, пред, не е прогноза за загуби, е възможен сценарий. Това е едното възможно тълкуване. Другото възможно тълкуване е, че няма подобна връзка и изключението не само в, в отрицателния сценарий, но и при основният е, е друго. Но, което и тълкуване да е по-правилно, то няма никакви оперативни последици през 2015 година. Дори ако приемем тълкуването, че е, капиталовия дефицит в основния сценарий ще се разглежда в светлината на член 27, 27 вариант 2, и ако трябва публични средства да се използват за спасяване на банката, тогава ще трябва да се използват средства за да се помогне за изплащането на този вторичен дълг. Значи, и двете тълкувания водят до абсолютно едно и също заключение. Каква е разликата? Защото трябва да има някаква разлика съгласно 27.1 банките влизат официално, формално в режим на оздравителен режим. И тук няма разлика дали ще се използват публични средства или други пари. Абсолютно едно и също е, защото ако има публични средства, примерно, както съм казал по-рано и показва и по-рано, при сегашните, сегашните условия, при сегашната атмосфера това едва ли ще стане, но ако се окаже, че публични средства са необходими, трябва първо вторичният дълг да бъде, да бъде изплатен поради съществуващите законодателни изисквания. Ние не успорваме това положение, ние подкрепяме цялата тази система. Говорил, казвал съм го публично. Значи не трябва в никакъв случай да се съмнявате в това, че ние подкрепяме този подход. Но спорът беше по оперативни въпроси. Защото правилата за спасяване на банките ще, ще бъдат същите, независимо от това какво тълкуване ще приемем. Но от оперативна гледна точка е, важно е дали една банка списва съответния списък, ще бъде формално поставена в режим на оздравяване и дали е, разликата в капиталовите изисквания ще бъде абсолютно същата, както при други тълку, възможни тълкувания. Но на практика се казва, няма никаква разлика по отношение на прилагането на правилата за е, спасяване на банките. Не, че ЕЦБ е, е в полза на спасяване на банките с пари на дънокоплатеца. Като се има преди това, когато току-що обясних относно тълкуването на насоките на комисията, които са на лице и които всички случаи ще бъдат прилагани. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да задам пак въпрос. Този член от разпоредбата пояснява дали е, може да се използва превентивна рекапитализация за да се е, избегне необходимостта, необходимостта от оздравяване. А ако се интерпретира в е, тесния смисъл тази разпоредба, това ще означава, че трябва да се употребят публични средства. Във всички случаи ще се употребяват публични средства, но е, целта е да не се пристъпи към оздравяване. И е, след като, е, ако направим една по-неточно е, интерпретиране, може ли да потвърдите, че вие сте търсили всъщност по-открито интерпретиране на тези разпоредби? Казвате, че няма разлика. Но, ако превентивното рекапитализиране може да бъде използвано по-лесно, тогава много по-вероятно е то да може да бъде използвано през 2015. Може ли да потвърдите, че ЕЦБ е искала условията, които е, да позволяват използването на публични средства през 2015 да бъдат облегчени? Е, съжалявам, ако ще се повторя. последиците в оперативен смисъл ще бъдат е, различни, твърдите вие. Те няма да бъдат различни. Това, което вие казвате, е, че е, може някакъв инструмент да се нарича ам, предварително рекапитализиране, с използването на публични средства. Това не е така. Оздравяването в съответния регламент е много общо понятие. Не става дума за ликвидиране на банката, а за оздравяването й. И ако ще има разлика, тя ще се появи през 2016, не 2015, когато разпоредбата за оздравяване на банки с вътрешни средства все още няма да се прилага. Тук говориме за последиците от изчерпателната оценка или посеместната оценка. Раздела за оздравяване с вътрешни средства няма да влезе в сила. Така че е, процедурите ще се предлагат такива, каквито са, независимо от е, е, интерпретирането и няма в такъв смисъл да има последици за оперативната дейност няма, няма нужда да се търси по-лесен режим за използване на тази клауз. В Екофин, поне на неофициална среща, Марио Драги обяви, че е доволен от е, съответно приятия режим. Диджиком го нарече той, но аз не съм наясно всъщност какво е било прието. Може би е, е същото, което вие казвате, но аз също бих е, продължила с въпросите в духа на колегата. Няма, няма никакви тайни в такъв смисъл. Има си е, съответните разпоредби, насоки от Генерална дирекция конкурентна способност и те ще бъдат прилагани. Добре, от името на НП Вернер Ланген. Благодаря, господин заместник председател. Четох, е, че ЕЦБ прекъснате председателя. Доколкото разбирам, ЕЦП не възнамерява дългосрочно да отдели 1 милиард за изкупуване на държавни облигации. наблюдава се процес на стабилизация, но през 2013 една от целите не бе постигната. Нека да ви припомня, че е необходимо да се разделят банките от държавата, защото ефтините пари означава, че няма да се наложи изкупуването на държавни ценни книжа. И всъщност това, което се случи миналата година е, че зависимостта се увеличи, а не се намали. Използваха се програми по най-различен начин и ако инфлацията остава ниска, това не е добре, поне в различни части на Европа. много е ниско, е, примерно, нивото на инфлация за пенсионните фондове, което означава, че ще се намалят и изплащанията за вложителите. До май 2010 Имаше програма, която започна 2010, но бе прекратена 2012. 187 милиарда евро се предвиждаха да бъдат разходени в рамките на 4 години. Става дума за програми за Италия, Испания, Гърция и Ирландия. И доколкото виждаме, нещата са се успокоили. Но, ако продължаваме така, се опасявам, че ЦБ излиза извън рамките на мащаба, на мандата си да държи ниски, е, да държи нисък процента на инфлация. За 2013 оценката е положителна, но какво ще се случи през 2014, ако продължите да действате по същия начин? Well, first, let... Благодаря за въпроса. Първо нека да кажа, че все още не е взето решение. Така че това, което сте чели в пресата, аз също съм го чел, за този един трилион – но експертите работят в е, работни групи по много възможни варианти и те трябва да са свободни да го правят. Затова съветвам никой е, да не взима под внимание технически изследвания или проучвания, които застъпват е, различни хипотези. За сега няма нищо реално решено. Но нека да кажа следното. Нашият мандат проистича от договора. И той гласи, че ние трябва да осигуряваме средносрочна стабилност на цените. А стабилност на цените е, е нещо е, двупосочно, т.е. да се избягва инфлация и да се избягва прекалено ниската инфлация, т.е. процесите са симетрични. Това се предвижда от договора и ако си помислите какъв е опита на Япония от годините на дефлация, трябва да сте наясно колко проблеми създава дефлацията. Така че ние имаме мандат да осигуряваме стабилност на цените по един симетричен начин. И в момента инфлацията е твърде ниска, затова и лихвените проценти са твърде ниски. Ниската инфлация не е добро явление за Европа, но това се случва практически навсякъде в момента. На Запад инфлацията е 1,2. Ниска е. Лихвените проценти на Централната банка са практически нула почти навсякъде в големите економики, особено развитите економики. И това не е случайно ние в такъв смисъл не се различаваме от останалите в управлението на процесите според мандата си. Значи има отрицателни последици за определени економически оператори, но няма политическа мярка, която да задоволи всички интереси в економиката. И ние трябва да си е, действаме според мандата. Именно това и правим. Лихвените проценти са ниски навсякъде. МВФ току-що публикува прогнозата, световната економическа прогноза. Там в трета глава се говори защо са толкова ниски лихвените проценти в световен мащаб и защо това ще продължи още известно време, няколко години. Така че в това отношение ние сме направили по-малко вмешателство, отколкото другите централни банки. И винаги, винаги сме действали е, в рамките на мандата си. Е, сега говорите за този един трилион, е, че това ще породи ред отрицателни последици, включително огромна инфлация. Да, но това не се случи. факт е, економическата ситуация в момента е ясна и инвестицията в еврозоната като цяло е 18% по-малко от нивото на 2007, т.е. преди кризата. И ако прочетете обзорите на комисията, за това защо бизнесът счита, че инвестициите са ниски, обикновено доводът е просто няма търсене на пазара. Това е положението и ние трябва да правиме съответния избор. Избор спрямо приоритета на нашия мандат. Äh, Безпокоя се, че дисбалансите само ще се влушават, а няма да бъдат решавани. Е, това беше една от е, целта на макроекономическия надзор, именно да се сведат до минимум дисбалансите. И в такъв смисъл смятам, че излизате от мандата си, защото в Америка Федералния резерв има различни функции и различен мандат от ЕЦБ. Програмата за 25 милиарда бе права, правилна за момента. Има държавни дългове, които са изкупени е, с, на различни цени, но инструментът е един и той съдържа един милиард. И тогава трябва да се запитаме какъв е вашия мандат, защото бюджетната политика не може да се справи с съществуващите дисбаланси. Нека да коментирам две неща. Първо са дисбалансите. Дисбалансите, които съществуваха преди кризата, особено в страните, които бяха най-засегнати, бяха коригирани и то в значителна степен. Всички страни, където се проведаха стрес тестове, е, сега имат е, положителни баланси за първ път от много години. Платежни баланси а страните, които трябваше да е, променят е, своите платежни баланси, за пръв път постигнаха също е, излишък. Така че процеса на коригиране на дисбалансите действа, предприяти със съответните мерки и ние не си е, присвояваме функции като Федералния резерв в Штатите. Е, ние просто работиме в двете посоки. Не става дума да се задържа инфлацията да не расте. Ние следва да отчитаме и опасността от слизането на инфлацията до нула или до под нулата. Това е мандат, който ни е даден от основополагащите договори. Не става дума за смяна на мандата. Нашия мандат е ясен. Нашата основна цел е стабилност на цените. Ние това и правим и ще продължим. А, последиците, е, които е, сме наясно и, и които се счита, че ще доведат до голяма инфлация, в момента такъв риск не съществува. Рискът е точно обратният и ние трябва да отчитаме това. Разбира се, за някои ще има, за някои интереси ще има отрицателни последици, за други не. Но това е начинът по който действа економическата политика. Не може всичко да се случва едновременно. Благодаря от името на социалистите и демократите Елиза Ферейра. Аз също от името на нашата политическа група и като координатор бих искала лично да ви благодаря за всички принос за това, че сте били винаги тук, за приноса ви, за установяването на рамка за справяне с кризата и благодаря на ЕЦБ защото винаги сме вярвали и сме заявявали, че ЕЦБ е, може би, е една от институциите, която отговаря на изискванията по време на кризата, институция, която предприе необходимите мерки за превенция на разпадането на еврозоната. И така, сега ми се иска да задам два или три въпроса. Ще го направя на родния си език, който е и вашия роден език. И така, първият ми въпрос Нека на първо място, разбира се, да ви благодаря за това, което вие заявихте, за приноса на Европейския парламент, за това да се основе този единен механизъм за оздравяване. Но ми се иска да подчертая, че беше изключително важно да имаме една един този важен аспект по отношение на кредитите за единния механизъм. Това винаги е било притеснение на парламента парламента и комисията ще се променят и заради това е изключително важно да чуем, че Централната банка ще продължи да работи в тази насока. И ще продължим и ние да работим предвид предстоящите преговори. Вторият ми коментар е свързан с инфлацията и в момента рискът не е толкова по отношение на инфлацията, на дефлацията. И наличните инструменти не ми се струва, че са най-удачните. Може би тези неконвенционални механизми за намеса ще са необходими в крайна сметка, защото а, тук в момента наистина кредитите не са насочени в реалната економика и ще доведат до надробяване на пазара. Какви са възможностите в този контекст за банките за приемане на различен тъп тип обезпечения. Започнахме тази дискусия вече от известно време, най-вече предвид кредитни портфо, кредитното портфолио, частните инвеститори, малки и средни предприятия. Така че, може би това ще бъде начин за спасяване на банките. На второ място. Ние, социалистите, смятаме, че едни а, толкова стрикни антикризисни мерки могат да доведат до задълбочаване на рецесията. Наистина необходимо е прилагането на необходимите препоръки, но в момента няма никакво търсене – от гледна точка на предлагането има необходимите елементи, но как гледате на търсенето и как ще се разреши, как ще се разгледа този въпрос в еврозоната? Трябва да има един незабавен отговор, незабавна реакция. Последния път, когато представители на нашата комисия посети Съединените щати и слушахме изказването на господин Бернанке – вие направихте паралел между Съединените щати и Европейския съюз. Господин Бернанке заяви, че е много разтревожен, тъй като има 6% безработица. Може ли ЕЦБ да помогне на еврозоната за сплотяването на еврозоната? Може ли да излезе отвъд мандата си? Защото в момента сме с вързани ръце. Просто не можем да се справим с ситуация, в която е необходим незабавен отговор, една бърза реакция. И това е много важно за справяне с централния проблем. Проблем, който тревожи всички граждани, а именно безработицата. Какво възнамерява да направи ЕЦБ? Благодаря. Благодаря за а, тези поздравления и благодарности в началото. И аз мога да отговоря със същото по отношение работата на тази комисия. И така, по първия ви въпрос, инструментите и, и малките и средни предприятия. Вие попитахте дали може да се приеме като обезпечение кредит за малките и средни предприятия. Да, преди две години създадохме вече такава програма. Това е програма за допълнителни кредитни искания при която приемаме ниски кредити или един сбор от малки кредити като пряко обезпечение за нашите парични операции. Създадена е тази програма. И тази програма се използва от някои страни, от някои банки в някои конкретни страни не само в най-засегнатите от кризата страни, уверявам ви в това, но програмата се използва. Не е в такава степен, в каквато мислехме, че ще се използва, но не е наша вината за това. Това, което се случва е... Да, разбира се, Когато а, измерваме обезпечението, което а, е приемливо, а, приемаме и поставяме необходимите а, мерки, а, ограничителни мерки, но, както казах, се използва тези опечения, използва се тази инициатива. И не сме получили удачни обяснения защо не се използва в такава степен, в каквато искахме. Но в период на нисък растеж кредитния риск, както се оценява от банката, се увеличава, най-вече по отношение на по-слабите предприятия. Както знаете, в много страни малките и средни предприятия понякога не разполагат с достатъчно собствен капитал. И това е проблем за оценката на кредитния риск. Независимо каква е причината, нещата са, че наистина програмата не се използва в такава степен, в каквато очаквахме. И това беше нашето намерение с тази програма, за което говорихте. Това, което може да направи Централната банка е да се опита да отпуска преки кредити. Не можем да наложим на определена банка да прави това или нещо друго. Има някакви граници на това, което можем да направим. Има други механизми, които се използват като финансиране за отпускане на кредити и така нататък, но нещата се свеждат до едно и също нещо. Приемането на преки кредити това е налично. Що се отнася до безработицата, нивото на безработицата, ниския растеж и нашия мандат, вече заявих, че в първото ми изслушване в тази комисия когато се обсъждаше назначаването на заместник-председателя, изрично споменах разпоредбата на целият член 127 във връзка с нашия мандат в две насоки. Това е много стрикно очертан иерархичен мандат за да се гарантира стабилност на цените и съгласно договора, когато няма заплаха за стабилност на цените и без това да влияе на основната цел, ЕЦБ може да се погрижи за другите основни цели на Европейския съюз. Ние, разбира се, буквално и сериозно следваме тези разпоредби по отношение на тези вторични подчинени централни цели. Много пъти тези две цели не, се, не си противоречат и в момента се намираме в такова положение. Инфлацията е толкова ниска, че типа политики, които трябва да се предприемат и са се предприели, са политики, които са насочени към стимули. И имаме 0,25% стойност ниво на рефинансиране и това е безпредседентно. Тук стои въпроса и за съвместимостта. Централните банки могат да направят изключително много. Можем да използваме инструменти на паричната политика, да въвеждаме повече стимули, когато, например, разглеждаме това какво се случва с кредитите и повишаването с 1%. А ако и има някаква връзка с номиналния БВП, това е просто индикация за това какво ще се случи с номиналния БВП или съотношението е, е разрушено. Но 1% е прекалено ниска стойност. Опитвали сме се да пове... по- увеличим сбора с много големи ликвидни операции, очаквайки, че средствата и кредитите ще се увеличат. Но това не сработи. Една от причините за това други централни банки използват други инструменти за тази цел е именно защото след а, а, кризата не е толкова ефективно да се премине през банките. Напредъка по отношение на активите направи така, че нефинансовите институции получиха тези средства, които получиха тези активи и ги продават и на вторичните пазари те се изкупуват. Така че това е разпределението. Какво се случва в този контекст, разбира се, има други фактори. Нещата не са много линейни. Но така или иначе, тук връзката е по-пряка, отколкото да се премине през банките. Тези а, а, програми за активи а, имат странни имена, като а, насищане, капиталово насищане на пазара или пък а, операции на отворения пазар през годините и така нататък. Тези отворени операции в миналото се отнасяха само до купуване и продаване на ценни книжа, а не търгуване с активи. Това бяха операциите, отворените паца... операции. Сега вече имаме нови програми и намесата на централните банки и най-вече ЕЦБ. Това се случва чрез споразумения за повторно изкупуване. Но съгласно член 18 в нашия устав и документите от началото на ЕЦБ се посочва, че продажбата и закупуването на ценни книжа е част от инструментите, с които разполагаме. Това е във всички текстове от началото на функционирането на ЕЦБ. ЕЦБ. Нищо ново в тази връзка. И така, трябва да вземем предвид всичко. Предвид стабилността на цените. Това е основният елемент, ако това е застрашено. И както вече казах, ако сме в такова положение, че ням, не се застрашава стабилността на цените, може да се ориентираме и към другите основни цели. Но основната цел е наистина гарантиране стабилността на цените. Благодаря съвсем накратко и ще имаме още 10 минути за въпроси и отговори, но всеки ще разполага с по няколко минути. Благодаря, е, Шаран. Още един допълнителен въпрос относно ролята. Тя не беше кой знае колко положителна в рамките на тройката, пък сега е извън тройката съществува опасност, че при ниските лихвени проценти, каквито те са сега, инвеститорите няма да смятат, че рискът им е достатъчно осигурен, така както той се оценява от рейтинговите агенции. А какво мислите за такива рейтинги, които не винаги са основателни и какво да кажем за страни, които са е, изпълнили до край изискването на тройката е, и да ще имате по-добри изгледи за развитието си в бъдеще. А, когато една страна излезе от дадена програма, тя излиза от нея, защото възстановява пазарния си достъп. А, това е положението. Това само по себе си значи, а, че подобна стъпка не може да се поставя под въпрос. Съществува съмнение във връзка с рейтинговите агенции. Тяхната роля беше намалена, но ние нямаме вътрешен механизъм за да се самооценяваме, да си при, присъждаме рейтинг. В някои банки има цели отдели, които се занимават с това в рамките на паричната политика, но във всички случаи те не могат да заместят ролята на рейтинговите агенции. Сега, какво е положението на страна, която излиза от дадена програма съгласно нейните цели? Разбира се, подобна страна има изгледи да подобри рейтинга си, след като е изпълнила това, което се е искало от нея. Тоест, рейтинга ще се повиши, а не обратното. Мисля, че това е очевидно. След приключването на програмата, рейтинговите агенции оперират в определени срокове, през определени периоди от време и очевидно, след като една страна е излезла вече от програмата, поради това, че е изпълнила нейните изисквания, нейният рейтинг се, може да се очаква да бъде повишен. Председателката. Благодаря. А, благодаря за това, че за последен път бяхте гост от името на ЕЦБ в нашата комисия. Сигурна съм, че някои от нашите колеги ще бъдат тук за нови срещи с вас. Във всички случаи, благодаря благодаря а, още един път от сърце а, за това, че бяхте наш гост. Okay, so we will... И така. Продължаваме с трета точка от дневния ред. Трета точка от дневния ред. Това е вероятното приемане на еврото от Литва. Докладчик тук е Вернер Ланген. И с интерес ще изслушаме неговите разсъждения по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Обсъждали сме този въпрос и по-рано, проведохме изслушване по този въпрос, имахме заседание при закрити врата и въпросът беше поверителен, именно защото а, а, ставаше дума за окончателните числа, а, такива каквито са те, а не а, подправени. А, съгласно а, проект от, моя проект от доклад, към него са внесени 31 предложения за изменение – и... Е, няма да се спирам на тези изменения. Но някои от тях трябва да получат минус в списъка за гласуване, според мен. А, и такова е първо изменение, например. А, където се казва, че еврото е валутата на Европейският съюз и че са необходими критерии за конвергентност, без изключение. А тук се добавя при условията на предприсъединителните споразумения. Не става дума за това. Това може да доведе до погрешни заключения. Второ изменение. Тук е просто е техническа грешка. Думата е повторена в английската версия. Трето изменение на Оли Шмидт. С него съм съгласен. А мисля, че влизането на Литва ще бъде положителен пример. Така е. Четвърто изменение, пак от Оли Шмидт. Там се казва, че еврото е ефективно защитило е, еврозоната от е, кризи в обменните курсове. Петото изменение е също от Оли Шмидт, където в него се посочва, че литовският банков сектор в него го, той се подкопава от банки извън еврозоната. След това има три изменения от колегата Карин 6, 7 и 8 и трите изменения подкрепям, че това има стабилен економически растеж. И че Литва искала да, искаше да въведе еврото през 2007, но тогава не отговаряше на условията. Това е осмото изменение. Така е. По-нататък става дума за прогнози за цените на енергията, но няма да се свирам на тях. Девето изменение. Девето изменение, не знам от кого е внесено. А, да. От Оке Зилстра. В него се казва, че това ще бъде в интерес на Литва както и целият процес за разширяване на еврозоната. Не съм съгласен с това, защото тъкмо обратното може да се каже. А, десето изменение пак от Оли Шмидт и а, Рамон Тремоса и Балселис. А, а, него се казва, че се приветства 19-те страни, а, които се присъединяват към зоната и след това изменение 11, то внесено от Слави Бинев – в което се казва, че не всички критерии са изпълнени. И се а, посочва, че не, не става дума за всички а, критерии за конвергенция, а за критериите. А, аз бих отвърлил това изменение. 12-то изменение се казва, че е, не съществуват макроекономически баланс в Литва. При мен е, е, се казва, че това е по мнение на комисия, Европейската комисия. Но как, съобщиха ми, че това е поверителен въпрос, така че ще го приема. Третото изменение иска бързо прилагане на фискалните споразумение, на нали, фискалният пакт. Четирнайсто. Да, за 14-то изменение става дума, него го отхвърлям. Отхвърлям и 15-то. Говори се за финансовата криза, политиката на, на економии, безработицата. Мисля, че Литва нали, е, положи големи усилия, за да изпълни условията. 16-то изменение. То с него става дума за реформата на данъчната система и ми се струва, че не му е мястото тук в едно споразумение за влизане в еврозоната. А, няма нищо общо с данъчната система тук. Отхвърлям и следващото изменение, защото то а, а, не е, отразява правилно състоянието на нещата. 20-то. 20-то изменение е малко по-различно. В текста, който аз предлагам, казвам, Не, става дума всъщност за 21, казва господин Ланген. Става дума за производство, произвеждане на електричество от газ с природен газ. 21 изменение не е актуално. Там се казва, че енергийният сектор трябва да се приспособи към новите условия, но това вече е направено. Два, е, две е, атомни АЕЦ бяха затворени, т.е. това е вече въпрос на историята. Приспособила се е това към тези изисквания. В 23-то изменение се опитвам да спомена факта, че имаше, е имало два, две атомни електроцентрали, е, точност, която е поправена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 Das ist ein Nebenkriegsschauplatz und kein wesentlicher Punkt. Äh, Änderungs äh, това, което се казва тук, което се предлага, всъщност също вече е устаряло. 25-то е, изменение. Е, става дума за постепенно намаляване на 38,3%, след това се замесва в изменението с стабилно стабилна ликвидност и така е. Сега в 26-то изменение, мисля, че там вече то се е отразено от предишното изменение. След това има две изменения, предложени от господин Балц. Пет призовава литовското правителство да осигури ценова стабилност, гладък преход и така нататък. И след това има изменение номер 30 от Ханс Петър Мартин. Него го отхвърлям. Аз аз в моя оригинален текст казвах, че ще се увеличи е, обществената подкрепата на обществеността. Тук се казва, че може би, ще, вероятно ще се е, увеличи тази подкрепа, не е толкова съществено това. И а, а, окончателният доклад вероятно ще бъде по-нататък изменен от новият парламент. Това е само първи вариант. А сега ще давам думата на докладчиците в сянка един по един. Uh, yes, Sharon. In fact, uh, I... Благодаря. Аз се изказвам от името на колегата Панар. Той не може да присъства в момента по много основателна причина. Сигурно сте чули. Днес той поема нов пост министър на земеделието в правителството на Естония. Той остави съобщение за всички колеги, послание. Ивари Падар, искам да се възползвам от е, възможността да благодаря на всички колеги, с които имах удоволствието да работя в последните пет години. Очаквам да работя отново с вас. В е, момента мисля, че ние можем да отговорим със същото, да му пожелаем всичко най-добро за новите отговорности. И аз е, лично поне е, също с удоволствие работех с него. Що се отнася до доклада, Ивари излага ред становища. Първо благодари на докладчика за отличната работа, за добре формулирания и балансиран доклад който при дадената ситуация е бил доста труден. Също се изпращат поздрави за литовското правителство, за ангажимента му да влезе в еврозоната. Този момент е исторически, защото и трите Балка... балтийски страни е, се интегрират напълно в европейските структури. Той отбелязва, че Литва изпълнява критериите, но също така е важно да се отбележи, че в тази страна има много висока безработица. Затова колегата призовава правителството да отчита този момент и да предприеме сериозни мерки. И накрая Ивари счита, че кампанията за предоставяне на информация трябва да бъде много всеобхватна, за да се засили по, от обществената подкрепа в страната за присъединяване в еврозоната. Тя в момента е 40%. И накрая Ивари приветства с добре душа дошла Литва в еврозоната, евентуално 2015 година. Това е, господи, госпожо председател. Благодаря от Алда. Има ли кой да се изкаже? Всъщност от нас докладчик е Рамон Трамоза. Аз искам да благодаря на господин Ланге за отличния доклад. Абсолютно съм убеден, е, че е изключително важно и третата балтийска страна да се присъедини към еврозоната. След е, няколко е, години Балтийските страни ще имат за съседи само страни, които имат една и съща валута. Това е добровина, добра новина за нас и за други колеги. А именно, че в повечето страни от региона обща валута ще е еврото. И е, тези, които предсказваха, че по време на нашия мандат еврото ще изчезне, е, се оказаха напълно неправи. Те не са много наясно с економическите процеси, но също така е, стана ясно, че те не са запознати и с историята. Благодаря, господин Ланген. Надявам се, че вие ще работите за бързото приемане на доклада и че Литва ще влезе в еврозоната през следващия мандат. Благодаря, Жан-Пол Бесе от Зелените. Merci, е, la е, е, Благодаря, госпожо председател. Не следва да има никакво съмнение. Нашата група няма никакъв проблем и е особено предразположена и готова да се съгласи с влизането на Литва в еврозоната. Но независимо от това имаме известни проблеми. В смисъл, че нямаше никакви консултации с нас по отношение на компромисните предложения за изменения в доклада. Липсват някои теми, е, например като цяло е, социалния въпрос, е, иммиграцията, безработицата, която засяга сериозно тази страна, а също така не се засягат и фискалните въпроси по отношение на съществуващия данъчен режим в Литва в момента където не се иска да видим положителни постижения. Тоест, тези липси е, са факт. Също така не се коментира проблема с енергията. Напълно редно е да повдигнем и този въпрос. Като разбира се, е, това не означава, че стимулираме или искаме да стимулираме отново разработването на ядрена енергетика. Но ни се искаше да има изменения по тези три теми социалните въпроси, енергетиката. и иммиграцията. Има ли изказване от ЕКАРЕ? Господин Свежек. Стрежек. Току-що разбирам, че трябва да се изкажа. Първо, благодарности за господин Ланген за това, че съвсем прозрачно представи нещата много открито и много разумно. Мога да кажа, че това напълно ме устройва защото много разбираемо бяха представени проблемите. Екаре и аз лично ние уважаваме желанието на всяка страна да се присъедини към еврозоната. Това е основното, което мога да кажа като начало. Второ, споделям казаното в доклада, а именно, че се поставя акцент върху економическия растеж. И това е особено валидно за всяка страна, която влиза в еврозоната. Екаре застъпва именно този принцип. И се присъединяваме към всички други, които го застъпват. Трето. Of, uh, uh, balance of uh, public finance. Балансирането на публичните финанси много важен момент, който е, бе подчертан от господин Ланген и който и ние подчертаваме. И е, четвърто и последно, ядрените електроцентрали. В такъв смисъл нашето мнение е различно и ще препоръчам на ЕКР да се въздържи по всички параграфи, където се говори за АЕЦ в е, тази страна. Председателката, благодаря. Никой друг е, не е заявил желание да се изкаже. Докладчикът иска да каже няколко думи. Съвсем накратко, благодаря на колегата от социалистите и демократите. Искам да го поздравя за новите му отговорности. Той е, ми каза, че приема общата, общия тон на доклада. Благодаря на либералите и на ЕКР за подкрепата. И се надявам, че и зелените ще подкрепят влизането на Литва в еврозоната. Защото ние следва да изпратим едно послание на тази страна. Председателката, благодаря. Ще гласуваме след малко по доклада. А в пленарна зала ще гласува по доклада новата комисия и новия парламент на 14 юли. Това е графикът ни. Разбира се, ще има и е, немалък е, брой колеги, които ще се върнат е, тук в парламента, за да се осигури последователността. Сега преминаваме към четвърта точка с по съобщения на председателя сигурно сте видяли, че тук залата има фотограф. След няколко минути ще се съберем тук отпред и е, ще, вземем, ще направим снимка на оцелелите от Комисията по економически въпроси. И някои теми от последното заседание на нашия мандат. Много се гордея, че през последните три години успешно и активно приложихме е, регламентите за 6-те законодателни предложения и 2-те законодателни предложения. С това се подобри демократичната отчетност на економическата рамка на законодателството, така помагаме и на европейските институции, комисията и председателството на съвета на ЕЦБ, на Еврогрупата и така нататък. Също така нашата комисия започна изпълняването на е, економическия диалог с страните членки с участието на следните страни Белгия, Испания, Германия, Франция, Италия, Малтва, Словения, Гърция и Литва. Това е в допълнение на регулярния економически диалог с страните, които са председатели на съвет. Имахме желание да започнем и други формати на економическия диалог, но не успяхме да фиксираме дати. Става дума за диалог с Франция, Люксембург и Португалия, а също и е, за обмяна на мнения с е, господин Регли, изпълнителен директор на на ЕЦМ. Като се има предвид, че няма да успеем в времето, тези планове за започване на економически диалог ще останат за изпълнение на тези, които идват след нас. Благодаря на координаторите на нашата комисия. Те проявиха желание да се проведе економически диалог с Франция и сега сме отделили време следващия четвъртък от 8.30 до 10 в Страсбург. Ще получите известие, ако се потвърди тази среща за економически диалог. Още някои съобщения. Текстове, одобрени в комисията и това, което се е случило в съвета. Съвета е решил, че няма повече ресурси за финализиране на отворените досиета на ЕКОН, е, за да бъдат представени на комисията. Ставаше дума за финализиране на споразуменията за асоцииране с Грузия и Молдова. И това да се случи приоритетно няма да може да се финализира нито едно от шесте досиета на ЕКОН Разбирам, че се дава приоритет на споразуменията за асоцииране, но все пак съвета трябва да си спази ангажиментите по досиетата за съвместно вземане на решение, особено е, единия механизъм за оздравяване. Много е важно да се постигне на временно приключване на текста, за да може да се изведат коригендумите в, последното, в първото заседание в пленарната зала в Страсбург през юли, защото иначе ще се забави целият процес и съответно прилагането на регламента. Това са нещата, така както стоят в момента. Надяваме се единия механизъм за оздравяване да може да бъде прокаран. Много ще бъде е, неприятно, ако се наложи да го отложим, но от друга страна разбираме економическите съображения за е, сключването на за финализиране на споразумението с Украина. Това бяха моите съобщения. Сега заповядайте тук, за да направим снимката. Първо ще направим снимката, преди да гласуваме, защото иначе вие после ще избягате. We have to vote on the Yes. Трябва ли да гласуваме за графика? Трябва да гласуваме за вашия доклад. Но с това не приключваме заседанието, просто искам на снимката има достатъчно хора, защото ако го направим след гласуването, вие ще изчезнете. Тук е фотографа, сега ще направим снимката, после гласуваме. Okay, we are now on to... И така, нека сега да преминем към пета точка от дневния ред. Повторна консултация с комисията. Член 70 от правилника за дейността. На първо място за информационните документи за инвестиционни продукти. На 1 април с писмена процедура имаше постигнато съгласие след последния триалог на 20 март. След гласуването за дългото продължително гласуване за единия механизъм за преобразуване. Дали трябва тук всичко да прочета? Казва председателката. Не, мисля, че всичко сме разпространили и така тази точка беше включена в Закорепер. Получих писмо с, потвърждение за тяхното съгласие. И сега ще направим повторна консултация с комисията. Не виждам перванш тук. А, има ли някой, който иска да вземе дру, думата? А, не, аз ще взема думата от името на перванш трябва да отбележа, че Перванш съжалява, че не може да бъде днес на заседанието на комисията и ще изчета нейната позиция. Тя иска да подчертае важното под подобрение в сравнение с първоначалното предложение на комисията, където не се предприемаше достатъчно ориентиран към потребителите подход това предложение е насочено към защита на инвеститорите и да се предвидят необходимите мерки за инвестиционните продукти. Приветства на споразумението с съвета, въпреки че процеса на преговори не беше най-конструктивния с оглед на участието на представителите на съвета. Въпреки слабия мандет на съвета, екипа на парламента успя да постигна добър резултат. Какво беше постигнато? На първо място по-широк обхват на финансови продукти, покриващи се от този регламент. Покриват се а, застрахователни продукти, които комисията ще преоценява на 4 години с допълнителни продукти, които а, ще могат да бъдат изключвани. На второ място, по-добро разбиране за инвеститорите за а, цените на трето място по-подробна информация по отношение на економическите и екологичните аспекти на инвестиционните продукти. На четвърто място трябва да се предоставя информация в началото на документа, така че инвеститорите да имат достатъчно добра информация за съответните продукти. На пето място комисията трябва да изготви калкулатор и да направи съответните калкулации на всеки 4 години на пазара. На шесто място правомощията за намеса и намесата на компетентните органи съгласно настоящите разпорад... разпоредби за ЕСМА и ЕДБА. На седмо място, режимът за санкции е подобрен, имайки предвид включването на санкции при подаване на погрешна информация. Перванш би искала да прикани колегите да приемат споразумението на първо четене със съвета на базата на документа за пакетните инвестиционни продукти ПРИПС и отново благодари на всички участващи в екипа от комисията за конструктивната работа и постигнатите резултати. Това е съобщението от Перванш. Благодаря. Председателката, благодаря. Жан Пол от името на Серпа за жалост не можех да присъствам днес, извинете ме. Искам да благодаря а, а, на докладчика и на всички докладчици в Сянка. А, тя, а, която не може да е тук, ме помоли да кажа, че приветства споразумението постигнато с гръцкото председателство и смята, че а, компромисът е приемлив, като се има предвид различието на позициите в двете страни. Благодаря. Мисля Ланген? Господин Ланген, имам един кратък въпрос. Кога ще получим самите документи. Ако ще се гласува следващата седмица, ще са ни необходими документите. Председателката, ще получите всички документи, преведени на съответните езици преди гласуването в пленарна зала следващата седмица. Имаме такъв проблем по няколко досиета, по които има постигнато късно споразумение. Бих искала да приключа по тази точка, като отбележа, че наистина от страна на парламента работихме много усилено и съобщението на Перванш ми напомня, че приключваме този мандат, както приключихме и предишния, и двете в различни роли, но все пак търсейки едни и същи неща в нашата работа. Уверявам ви, че трябваше да отстояваме позициите си много а, стриктно с оглед на правата на потребителите. Разбира се, винаги винаги може да се постигне повече, но ще оставим нещо и за в бъдеще. Надявам се, че всички са удовлетворени. И така, повторната консултация с комисията, можем ли да се съгласим с член 70? от правилника за дейността да гласуваме с дигане на ръка. Моля тези, които са за, да гласуват против, въздържали се. Добре, приема се. Благодаря ви за това. Сега имаме същата процедура, предвидена и по платежните сметки и директивата за платежни сметки. Докладчик Юрген Клуте. Споразумението на първо четене в триалога на 20 март. след дългия триалог за а, единия механизъм за преобразуване а, и писмото на Корепер се получи на 4 април, беше разпространено до членовете на комисията същия ден. Не знам дали докладчика ще иска да каже нещо първо. Юрген? Благодаря съвсем накратко. На първо място благодаря на екипа, участвал в преговорите. Наистина тези преговори бяха много дълги и е, Обединеното кралство имаше е, категорична позиция по този въпрос и тук е, това не помогна и по време на дебатите, но с благодарение на председателя и на комисията успяхме да убедим британското правителство да се откаже от тази клауза за неучастие. Отново искам да благодаря на всички, които участваха. Благодаря за отличните резултати. Председателката, благодаря. За... Трябва да отбележа, че всякакви корекции по отношение на това досие и мисля, че същото въжи и за ПРИПС, ще се забавят. Това беше един от пакетите, по които се надявахме, че ще приключи работата, но ще трябва да изчакаме да видим как ще се развият нещата преди гласуването по основния текст. И сега ми се иска да се консултирам повторно с комисията съгласно член 70. Нека отново гласуваме с дигане на ръка. Тези, които са за споразумението, моля, тези, които са против, въздържали се. Благодаря ви. Приема се. Много се радвам, че приключихме тези две важни теми за потребителите предвид това, което трябваше да се направи а, с оглед на пазарите. Наистина беше изключително важно да приключим по тези два законодателни акта, свързани с потребителите, както и предишния, свързан с ипотеките. И сега нека преминем към гласуването за възможно приемане на еврото от страна на Литва. Делфо ми напомня за гласуването. Имате ли всички карти? Трябва да гласуваме електронно. Добре. Okay, we, we have okay, we've 31 plugs. Добре. 31 включени. Okay. Um, so that means everything's working. Добре, всичко работи. 32 за, 23 не, 7 въздържали се. Нека изчакаме Жан Пол да седне и ще преминем към гласуването. Добре, нека да започнем. Изменение 9. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст, параграф 1, за, против, въздържали се, добре. Изменение 10, за, против, въздържали се, минава. 11, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 2, първоначален текст за против въздържали се минава. Параграф 3 оригинален текст за против въздържали се минава. Параграф 4 за против въздържали се минава. Параграф 5 за против въздържали се минава. Параграф 6 за против въздържали се минава. 12 за против въздържали се отхвърля се. Първоначален текст за против въздържали се приема се. Изменение 13 за против въздържали се приема се. 14 за против въздържали се отхвърля се. 8 за против въздържали се приема се. Параграф 9 за против въздържали се приема се. Параграф 10 за против въздържали се приема се. Изменение 15 за против, въздържали се, отхвърля се. Тоест, пропуснах социалистите. Нека проверим. Нека проверим. Добре. Да, наистина се отхвърля. 16 за, против, въздържали се. Нека проверим и 16. Мисля, че е същото мнозинство, но все пак. Не, не е точно така. Отхвърля се 16-16. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Нека проверим и тук. Мисля, че има малка разлика. 16-16 пада. 19 за. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Един, параграф 11 за. Против. Въздържали се. Минава. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за против, въздържали се. Това е различна комбинация. Нека проверим. Изменение 22. Шестнайсет, шестнайсет се получава, пада. Добре, 21 за, против, въздържали се. Мисля, че и 21 е по-добре да проверим. Не, всъщност отхвърля се. Започнахме гласуването, нека го приключи. Добре, гласувайте, моля. Четири бутончета са все пак, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Понякога просто не се вижда кой как гласува. 12 параграф за, против, въздържали се, приема се. Надявам се, че някой от вас ще има този проблем един ден. Параграф 13 за, против. Да, 23. Да, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст 13 за, против, въздържали се. Нека проверим оригиналния текст на 13. Мисля, че минава.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 29 за, няма против и един въздържал се. Поздравления за господин Ланген и за Литва, мисля. Надявам се. Right, and we now have... А сега комисар Шемета ще бъде при нас. Okay, uh, we'll... И така. Стигнахме до седма точка от дневния ред. Размяна на мисли с комисар Шемета. Както знаете, той отговаря за данъчното облагане, митническия съюз, одитът и борбата с измамите. А последния път с него разговаряхме миналата година на 26 ноември. Тогава ставаше дума за рамковото споразумение между Европейският парламент и комисията. И това е последната ни среща с комисар по, през този мандат. И значи, това е една чудесна възможност да обърне внимание върху някои от нашите общи постижения и това, което трябва да се свърши през следващият мандат. И сигурна съм, че господин комисар ще направи именно това. След това ще има време за отговори, въпроси и отговори. Аз ще трябва да излеза по време на изложението на господин комисара за да мога да се погрижа, да се свърши колкото може повече работа на, в рамките на този мандат е, и да се внесат необходимите документи на пленарното заседание, което предстои едната седмица. Благодаря, Шана, Шарам. Почитаеми дами и господа, за последен път в този мандат имам възможност да ви уведомя за прогресът в моя портофел и да кажа какво възнамеряваме да направим по-нататък. Но преди да говоря по същество, искам да благодаря а, на много от вас. Малцина преди 5 години смятаха, че ще напреднем толкова много в политиката на данъчното облагане. А, като националният а, данък върху а, сделките, финансовите сделки и из, борбата с избягването на данъчното облагане, напредъкът е много голям. Вашият интерес и вашите усилия осигуриха необходимата политическа воля за постигане на тези резултати. Благодаря най-сърдечно за всичко това. Днес искам да се спра на две главни теми, по които много бе постигнато по време на моя мандат. Това е, е справедливото данъчно облагане и въвеждането на данъци, които насърчават растежа. И двете бяха много важни за излизане от кризата, без да загубим своята легитимност в очите на нашите граждани. По отношение на справедливото данъчно облагане, искам първо да се спра на избягването на данъците или укриването на данъци. Ако се върнем 5 години назад, ще си спомните сигурно, че този въпрос едва ли бе разглеждан от когото иде, Беше невъзможно да се борим с данъчните измами. А нещата сега сериозно, драматично се промениха споделянето на информация между страните стана наложително. Радвам се, че се обърна политическо внимание на сериозният проблем на укриването на данъци и комисията беше готова да реагира и да се намеси винаги, когато е необходимо бяха прияти редица нови инициативи за борба с укриването на данъци и избягването на данъчното облагане. Миналата година а, се обърна внимание на недостатъчните постъпления от ДДС. За да се реши този проблем, решихме по механизъм, да приемем механизъм за бързо реагиране, който ще даде възможност на страните да се справят с това явление. Е, това бяха два механизма, които значително помогнаха в борбата с големите измами. Еврофиск сега вече работи и осигурява е, сътрудничеството между националните данъчни власти. Бяха въведени, бе въведено обслужване на едно гише и се предвижда промяна на правилата за ДДС през 2015 година, която ще осигури по-справедливо разпределение на приходите между страните членки. Искам специално да благодаря на Дейвид Каза за неговото сътрудничество в работата по ДДС. В правна за действие през 2012 година за борба с укриването на данъци помогна за създаване на политическа инерция по този въпрос и след дългия застой, най-накрая имаме възможност за директива в областта на данъчното облагане и затова сега всички страни приемат нуждата от прозрачност в данъчната област. Очаквам директивата, която предложих миналата година, да бъде приета преди края на мандата. within the EU. And it will ensure that... И това ще гарантира 100% последователност и при изпълнение на новият глобален стандарт за автоматичен обмен. Не можем в никакъв случай да пренебрегнем на международният напредък в тази област. Светът е готов сега да премине към автоматичен обмен на информация. Е, дните на банковата тайна са в миналото и трябва да се гордеем е, за активната роля, е, за актив, с активната роля на парламента в това отношение. Това показва какво може да постигнем, когато сме единни. Същевременно комисията продължава преговорите с Швейцария, Лихтенштайн, Морако, Андора и Сан Марино за споразумение за автоматичен обмен на финансови данни, данъчни данни. И а, а, преди края на годината се очаква тези преговори да приключат. Всичко това допринесе Австрия и Люксембург да се откажат от, от банковата тайна. И искам да ви благодаря за вашите усилия, за вашите работа. Специално искам да спомена Ленардо деманици, Жорж Кута, Филис Бамбес, Гиголд, Кекуш, които който заслужава между другото, специални поздравления за дъщерята, която му се роди неодавна. Наред с това трябва да се споменат нашите препоръки срещу агресивното данъчно планиране. Както в директивата, така и в докладването по страни, е, подкрепиха е, усилията на комисията е, да се бори с корпоративни измамите, данъчни измами. Променящата се економика означава, че не може да пренебрегваме цифровият свят, когато се стремим към справедливо данъчно облагане. Интернет гигантите и тяхното облагане сега е на дневен ред. Ние ще докладваме по този въпрос преди лятото. И тогава ще решим в каква посока да тръгнем, за да може цифровите е, търговски дружества също да допренасят справедливо към публичните финанси. Става дума за избягване на е, е, прехвърлянето на печалбите от едно място на друго за е, избягване на данъци. Работата на Мариан е, Тайсън помогна особено работата в това отношение. В тази насока комисията ще продължи да използва всичките си възможности, включително за корпоративното облагане, за да, за да може страните да се борят за оптимизиране на данчното облагане. На международно равнище също съществува желание за ограничаване на агресивното данъчно планиране и избягването на данъчното облагане. Трябва да се спомене и работата на ОСР в това отношение – както вече споменах, общата консолидирана данъчна основа. Борбата срещу избягването на данъчно облагане не е лесна, Не трябва да продължат политическите усилия и да се пристъпи към конкретни действия. в резултат на призива на съвета ние имаме по-добра координация и сме в по-добре в, в, в по-добро по-добре сме в състояние да предотвратим избягването на данъци. И вашата комисия много помогна за тези успехи. Надявам се, че ще продължите да играете активна роля в бъдеще и ще, този въпрос ще бъде на един от вашите приоритети. Справедливостта е много важна при борбата срещу изб... укриването на данъци и избягването на данъчното облагане. е специално да се спомени данъкът върху финансовите транзакции. Вашата комисия и по-специално Ани Подимата подкрепиха и дадаха необходимия стимул а, за а, този въпрос. Данъка върху финансовите транзакции е, се ползва с голяма популярност и той стана е, стимул за по-нататъчно координиране на усилията в областта на данъчното облагане. Или 11 страни в момента са се присъединили към него и се надяваме, че те ще изпълнат своите ангажименти, а, е, така както са съгласили по а, е, с данъка за приема на данък върху финансовите транзакции. Нуждата от сътрудничество стана абсолютно очевидна поради кризата. Необходимо е да се повиши растежа, да се повиши конкурентоспособността. И това беше част от моят, от моят мандат. Както се посочва в доклада на Оли Шмидт и Дико Калбеш, е, данъчното облагане има много големи възможности. И е, именно на, този, на тези възможности залагаме ние. Въведахме европейският семестър, чрез който насърчаваме страните членки е, да въз, въз, възприемат данъчно облагане, което не вреди на растежите, което насърчава потреблението, щади околната среда. Тези насоки сега се изпълняват от страните членки, като се обръща специално внимание на най-уязвимите граждани и търговски дружества. Целта е да се създаде данъчна среда, която да поощрява растежа. Администрирането на ДДС може да нанася сериозни вреди пък и трудности за бизнеса. Затова предлагаме стандартизирана данъчна декларация за ДДТ. Надяваме се, че страните членки няма да разводнят тази инициатива, която е много важна за фирмите. Много важно е също така, много важни са електронните фактури, които ще имат голямо значение също за търговски дружества особено за малките и средни предприятия и за разширяването на единния пазар. Възобновяването на а, директивата за енергийния данък а, а, е много важно също и трябва да се прилага. Насоките, съставени от Астрид Люлинг, помогнаха в, в тази насока. За жалост, тези насоки не се възприеха ентусиазирано от страните членки. Значи много важен е въпросът за екологичните данъци и тяхното взаимодействие с другите законодателни актове. Данъчната политика не трябва да страда от липсата на политическа координация. Координираните действия трябва да продължат чрез тях да се помага на страните членки и да се премахват всичките, всички пречки пред единия пазар. Затова смятам, че по-здравите връзки между Европейският парламент и националните парламенти по въпроса за данъчното облагане може много да помогне. Вашата комисия отдавна призовава за по-дълбоко, по-широко сътрудничество в областта на данъчното облагане. През този мандат данъчната политика беше един от вашите приоритети и в нея беше направено много. Но напредъкът много пъти беше доста бавен. Взимането на решение чрез единодушие, разбира се, значи, че ще се движиме с скоростта на най-бавния. Трябва да се попитаме дали това може да продължи в бъдеще, като нашата економическо и парична интеграция, економическа и парична интеграция се продължи да се задълбочава. Вашата комисия ще продължи да играе важна роля в тази област. Ние се надяваме, че ще бъдете така. И ние ще бъдем така ефективни и настойчиви като вас. Искам да ви пожелая всичко най-добро и успехи в вашата работа, било в парламента, било другаде. Благодаря за сътрудничеството в областта на данъчното облагане на вашата комисия. Благодаря, господин комисар. И сега ще започнем с колегите от НП. monsieur le président. Monsieur le commissaire, comme vous l'avez dit... Господин комисар, както казахте, това е Жан-Пол Гозес. Вие участвате на последното официално заседание от този мандат на комисията по економически въпроси. Ако нашия министр приеме по каната, ще ви видим и на 17 в е, Страсбург. Отчета за вашата дейност е положителен. По, в една толкова трудна тематика, е, под е, ограниченията на вземането на решения с единодушие, можем да кажем, че равносметката определено е положителна. И е, тя е положителна, защото и вие сериозно допринесохте с вашите предложения, с готовността да ни изслушвате нас от парламента да се включвате в диалозите, в обмена на мнения и с вашето желание и готовност, ако ми позволите да кажа малко шиковито, но и с много уважение, с вашето голямо е, спокойствие, но и готовност. Вие винаги изглеждате изключително е, спокоен, но е, когато решите нещо, е, го гоните до край. Тоест, вие за това и споменахте, че е, следва да продължим да мислим как можем да подобрим нещата. Защото не бива да се лъжим. Днес, е, ако гражданите се интересуват относително малко от Европа, за съжаление. Защо? Защото не можем да им дадем две основни неща. Мобилизация в е, фискалната сфера и в социалната сфера. И ако можем по тези теми да говорим реалистично и убедително, нашите съграждани определено ще започнат да се интересуват е, от Европа. Работата, която свършихме по време на този мандат е, бе много е, сложна, заслужава много висока оценка. Искам да ви поздравя за нея. И ако ми позволите един малък въпрос. Вие говорихте за международните норми за обмен на информация. Те е, е, създават е, безпокойства на много наши колеги и доста основателно има разработени международни такива норми. И вие подехте темата и затова искам аз да ви задам въпроса за тези норми. Благодаря. Аз е, напълно съм съгласен с вас. Имате думата, господин комисар. Първо, благодаря за любезните думи на господин Гозес. Опитах се да е, работя по възможно най-добър начин и да постигам резултати по всичко, което поех като ангажимент на първоначалното ми изслушване и на всички наши срещи. Радвам се, че вие подкрепяте а, мисълта, че ние сме извършили значителен напредък в областта на данъчното облагане. Споделям също вашето виждане, че въпросите на данъчното облагане са от ключово значение на европейско ниво – и е, разбира се, по отношение на нашите граждани, те стоят е, много високо в е, скалата на техните интереси. Разбира се, имаме ограничението от вземането на решение с единодушие, което е, забавя процеса и, и той не е толкова бърз, колкото не се иска. Но в рамките на тези ограничения ние постигнахме твърде много. Надявам се, че следващата комисия ще успее да ускори този процес и ще постигне и нови резултати, защото остава още доста неща да се завършват. Ние приключихме с някои много важни елементи, като директивата за облагане на спестяванията, която е изключително важна по отношение на прозрачността и автоматичната обмяна на информация. И приключихме и с други много важни досиета, но останаха още няколко основни предложения, като общата консолидирана корпоративна данъчна основа, която, ако приемаме този текст, ще даде много сериозен тласък на економическото развитие на Европейския съюз както по отношение на това да го направим, да направим нещата лесни за дружествите, е, но така е и по отношение на борбата с е, неплащането на данъци. Така че очаквам с нетърпение какво ще се постигне в тази област от следващия парламент и следващата комисия. Що се отнася до конкретния ви въпрос за международните стандарти за автоматичен обмен на информация, мога да кажа, че там нещата върват много добре. Всъщност, разпоредбите, които регулират международните стандарти, бяха приети от финансовите министри на Г-20 през февруари. Ще има среща на ОИСР на ниво министри през май, където вече стандартите ще бъдат приети от министрите от страните на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. След това ще разработваме разпоредбите за прилагане, което са всъщност техническите текстове на стандартите, така че те да могат да бъдат прияти от ОИСР на техническо ниво още към средата на тази година. И след това през септември да бъдат официално а, приети на а, среща на министрите на страните от ОИСР и след това да бъдат потвърдени от Г-20 и от държавните ръководители през ноември. Тоест, съвсем стегнат е графикът. Но работата, мога да кажа, че напредва много добре и всички членове на ОИСР имат сериозен ангажимент, имат желание да доведем до край работата по стандартите. Така че считам съвсем на, скоро на практика ще има автоматичен обмен на информация, не само в Европейския съюз, но и в други страни. Благодаря от, гос... от името на социалистите и демократите госпожа Ферейра. Well, thank you very much, Chair. Thank благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че сте отново сред нас. От името на социалистите и демократите искам много да ви благодаря за извършената работа. Това е една от областите, където добавената стойност на Европейския парламент се вижда много повече от гражданите, а те очакват и много от нас защото по време на криза въпроса за справедливостта, за справедливото разпределение на усилията е много чувствителна тема за всеки. И всичко свързано с борба с данъчни измами, разпределението на данъчното бреме, може да се превърне в много политически щекотливи е, въпроси. Благодаря ви за вашата работа. Въпросът е какво следва от тук нататък, защото винаги съществува опасност, когато има смяна на състава на парламента, да се е, загуби е, спомена за това докъде сме стигнали и на къде се бяхме запътили. Така че аз лично се надявам, че вие ще можете да обобщите какво според вас не следва да се забравя, какво е останало свършено до средата. Свършили сме много работа, но все пак не сме стигнали до края в усилията ни е за борба с данъчните измами. Сега споменахте и общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Сега чуваме нови скандали с швейцарските банки и е, натиска, който се оказва от тях от е, Конгреса на Штатите. Какъв е вашият е, съвет? Какво очаквате ние да оставиме като наследство? за бъдеща работа, за да не изгубим целта си, така да се каже, по средата на пътя. Well, once again, thank you for, for very kind uh, words. Отново благодаря за любезните думи. И ако мога да отговоря на този коментар, ще кажа две неща. Първо, все още очаквам да постигна и нови резултати в рамките на мандата. Работиме в областта на данъчно облагане и ще имаме възможност да постигнем резултати по много теми, които още се подготвят включително директивата за филиалите и дружествата, директивата за административното сътрудничество споменах. Още през този мандат ще работим по тях. И не е 100% сигурно, но ще се опитаме да постигнем споразумение по данъка върху финансовите операции. Това ще е трудно, но работи много по тази конкретна тема. Също вече в края на мандата аз ще е, изготвя документ, където ще очертая именно какво очаквам да се е, продължи като работа, кои са основните елементи. Няма да е една празна таблица. Е, сега работиме за изчистване на е, режима за ДДС и те първа замисляме законодателни предложения, които трябва да бъдат предложени за следващия мандат. Е, има и други области, където още тече работата и аз ще ги представя пред парламента като е, бъдещи насоки за действие. Разбира се, парламента си има своите съображения за това, кои ще са основни приоритети за бъдеще. От името на Алде, господин Смит. Шмидт, извинете. Благодаря от името на Алда и от мое име. Мога да кажа, че вие действахте много ефективно. Напълно сте прав, че е, данъците винаги са били проблем за Европейската комисия, но те реално е, основно са проблем на страните членки. Смятам, че е, постигнахте успехи. Казвате, че данък върху финансовите операции е един справедлив данък. Това може би е така. Но ако е така, защо се разводнява предложението, особено тези 11 страни членки, които още протакат? Ние, аз съм от страна, която обожава да плаща данъци и комисията вероятно следва да обърне внимание на тези страни, където е, събираемостта на данъците е много ниска. Гърция, Кипър, е, те плащат 10% по-малко данъци, отколкото плащам аз. Тоест, данъчното време е различно. Сега всички говорят за економии и може би през следващия мандат комисията трябва да убеди страните членки и политиците, че те са тези, които трябва да внесат подобрения в данъчните режими, да търсят елемент на справедливост, а също така и на растеж. В това отношение още много има да се направи, но във всички случаи благодаря ви много за вашата опоритост. Благодаря, господин комисар, имате думата. Благодаря фича. Може би опоритостта не е най-добър, е, добра черта на характера, но в е, областта на данъчните е, въпроси, човек трябва да бъде упорит и да настоява отново и надолу. Отново това и правим ние с нашите предложения и съм се опитвал да постигна известни резултати. По въпросите, които повдигнахте за страните и за различния данъчен режим, опитваме се да работим по този въпрос – Но не можем да приемаме директно законодателство тези въпроси се уреждат в отделните страни членки. Но по време на европейския семестър ние правим оценка. Много страни членки е, правят съответните е, корекции, ние правим оценка как, докъде са стигнали доходите, разходите, приходите и така нататък. Оглеждаме общото ниво на данъчното бреме, оглеждаме какво се е, прави от гледна точка на разходи. Е, ако има повече разходи е, в сравнение с приходите, тогава се оглежда и общото ниво на данъчно облагане. Ако то е твърде ниско, ние правим препоръки тези страни да направят усилия за увеличаване на данъчните си приходи. Тоест, страните членки постепенно работят по препоръките на комисията и се опитват да внесат корекции. Но а, съм съгласен, че вероятно можем да правим и повече по отношение на анализи, на работа с страните членки, когато установим, че има какво да се направи по отношение на повишаване на приходите. Но все пак е, е, трябва да бъдем и реалистични, когато е, се опитваме да наложим определени нива на данъчно облагане на страните членки в край на крещата. Трябва да, да има елемент на, на сътрудничество, за да се постигнат резултати данъка върху финансовите операции. В момента не можем да кажем какво ще се случи като окончателен изход от преговорите, дали ще се разводни предложението или не. Действително, преговорите са трудни. Те е такът в момента между страните членки и Много се радвам, че сега вече преговорите върват на ниво министри на финансите. На Екофин се обсъждат е, именно на къде да върват предложенията. Към днешния момент е ясно, че окончателният резултат от преговорите няма да е толкова амбициозен, колкото първоначалното предложение на комисията – вероятно ще се действа поетапно, ще има компромиси, но виждам, че страните членки имат ангажимент да, да се придвижват напред и на базата на този ангажимент смея да бъда оптимистичен, че ще се постигне споразумение. Председателката благодаря. ЕКА Макар и след това зелените Клен Гигълс. Благодаря, господин комисар. Ще се изкажа на немски. Това е последния тур от въпроси, който можем да имаме заедно. И нека в началото да отбележа, че последните пет години, през които работихме заедно, мисля, че това беше изключително положителен опит. Виждал съм ви да се борите. Борихте се там, където имахте силни убеждения и наистина отдържахте на думата си, която положихте в началото. Напредъка, който се отбеляза, ставаше все по-значим, най-вече по отношение борбата с укриване на данъците, избягване на плащането на данъци. Но имаше напредък, но той беше доста, на, на доста късен етап. Имаше известно блокиране по отношение на изтичането и а, също така мисля, че този въпрос трябваше да се разгледа в рамките на Европейския съюз на ниво Г20. Трябва много внимателно да процедираме, защото в рамките на Европейския съюз дори и малките а, държави, успя... започнаха да си задават въпроси. И така се отвори нов фронт с Г7, Г20 и така нататък. И ако не беше тази стъпка, това нямаше да бъде а, възможно. По отношение на корпоративния данък трябва да отбележа, че нещата не стоят а, никак добре. И сега господин Алмуния, доколкото разбрах, ще се започне разследване по отношение на помощта в страни, в които има нелоялна конкуренция. И се оказва, че във вашия отдел това е в резултат на липсата на напредък. Да, по отношение на укриването на данъци има напредък, но за жалост не се а, обхваща всички страни и това въжи и за а, данъка върху финансовите транзакции. Споменахте и данъчното облагане в енергийния сектор. И от форума за социална економика чухме, че не, няма, не е постигната и основната цел, която беше поставена там. Така че винаги сме искали в парламента да се отбелязва напредък по данъчните въпроси в сравнение с комисията. Винаги сме имали готовност да напреднем повече, отколкото е, са имали готовност държавите членки, но се натъкваме на сериозни препятствия. След първоначалното изслушване и видяхме, че процеса наистина не беше лек по време на работата в данъчната област, се оказва, че в началото вие като финансов министр на Литва, в началото имахте конкретна позиция по отношение на данъчното облагане, а сега нещата стоят много по-различно. Да, отбелязахте напредък по много аспекти, Напредъкът обаче не е толкова мащабен, колкото се а, надявахме. Но в рамките на колегиума не мисля, че беше на, отбелязан на този напредък, който искахме. Имайки предвид тези а, мерки, свързани с економиите, да, укриван, борбата с укриването на данъците, крайна сметка благодаря ви за сътрудничеството, за готовността да работим заедно. Надявам се, че ще имате успехи в бъдеще и с нетърпение очаквам да видя каква ще бъде позицията, която ще получите. И очаквам също така и резултатите, които предстоят от предстоящата среща на ниво ИСР и от оценката на KPMG. Разполагам с много малко време. Председателката, да, 30 секунди. Добре. На първо място благодаря за милите думи и съвсем накратко няма да повтарям това, което вече казах. Иска ми се да бъда пределно ясен. Няма конкуренция между комисаря отговорен за конкуренцията и за данъчното облагане. Ние работим заедно и се опитваме да очертаем, да намерим всички възможни инструменти, които да ни дадат възможност по-добре да се справим с укриването на данъците и се радвам, че колегата ми, комисар Алмуния, реши да използва инструментите, свързани с държавната помощ, като инструмент за борба с укриването на данъци. Между другото, тече работа и за патентните котии и групата по етичния кодекс излезе с отлично предложение от страна на комисията и очакваме резултатите от тази работа. На второ място, по отношение на напредъка в, по различните досиета. Разбира се, всички сме наясно с трудностите, по това сме единодушни. Но си мисля, че можем да извлечем полуките от, за в бъдеще. И виждам един възможен начин за напредък да се поддържа по-близък контакт между националните парламенти и този парламент, което ще ни осигури възможност да намерим споразумение, договореност, възможност да обясним на националните парламенти за какво става въпрос защо е необходим напредък в една или друга област. Защото в момента има сериозно разминаване между амбицията, която съществува тук в парламента и това е правилната насока и нивото на амбициите на национално ниво в държавите членки. И, и си мисля, че ще бъде полезно да помислим как да гарантираме по-силно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, за да се отбележи напредък по тази сложна тематика, в която е необходимо единодушие. Председателката за зелените Йорген Клюте. Благодаря. Господин комисар, аз също бих искал на своя ред да ви благодаря за сътрудничеството, на което се радвахме. Наистина беше отбелязан значителен напредък в областта на борбата с укриване и неплащане на данъци в Европейския съюз. Отделните страни излизаха с доклади и се оказва, че и съответните данъчни ставки ще бъдат прияти съвсем скоро по отношение на директивата за борба с прането на пари и други законодателни актове, гласувани в парламента, наистина те не отговориха на очакванията за това какво може да се постигне. Освен това, ОИСР обсъжда автоматичния обмен на данни и Ясно е, че това е наистина стъпка в правилната посока. Дебата в ОИСР се базира на някои основни традиционни принципи. В бъдеще, ако има общ корпоративен данък в Европейския съюз, в тази връзка имам един въпрос към вас. Водите преговори с ОИСР в рамките на програмата за подкопаване на данъчната основа и прехвърляне на печалбите. Но в тези дискусии с ОИСР дали разглеждате тези проблеми? Опитвате ли се да осъществите по-добро сътрудничество между компаниите за прилагането на уеднаквена данъчна ставка? Това са въпросите ми и наистина това са сфери, в които е важно да се отбележи напредък и до каква степен се опитвате да повлияете хода на дискусиите. Благодаря. Благодаря ви. Всъщност работата в ОИСР продължава съгласно много ясно разписани планове за действие. Тези планове включват ключови аспекти, свързани с борбата за борба с укриване на данъците, цифрова економика, предприятия, правила за борба с укриването на данъци и много други аспекти. И тук трябва да отбележа, че в хода на тези няколко години успяхме да постигнем много по-добре координирани действия от страна на страните в ОИСР. Например, по отношение на автоматични, автоматичния обмен на данни и на информация, за първи път имахме възможност да представим на ОИСР официална координирана позиция на държавите членки. Какво искаме да видим залегнало в стандартите като членове на Европейския съюз? Разбира се, имаме 21 члена на ОИСР от 34 които говориха с един глас. И тук, разбира се, могат да се постигнат много по-добри резултати на базата на тези действия. Чрез тази координация, това беше включено и в заключенията на Европейския съвет, където държавите членки се приканват да координират политиките си и преди срещата в ОИСР по отношение на изпълнението на този план за действие – организираме срещи на групата на високо равнище, където представители на всички държави членки обсъждат позициите си по отношение на отделните аспекти, свързани с работата по изпълнението на плана за действие на ОИСР. В момента сме на етап, на който навлизаме в самите детайли, подробностите на отделните аспекти. И много добре разбираме, че може би е по-лесно да се споразумеем за общата насока, но, що се отнася до конкретните стъпки, които трябва да се предприемат с оглед разрешаване на проблема, може би ще се получи някакво разделение в позициите. Ето защо за мен е толкова много важно да се излезе с тази координирана позиция. И мисля, че в това отношение постигнахме напредък с оглед координирането на действията в тази област, имайки предвид спецификата на работата в ОИСРА. Председателката, благодаря за ЕНП. Господа Пелч, благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин комисаря за отлично свършената работа и съм убедена, че последните пет години наистина бяха овенчани с много добър успех, много добър резултат, благодарение на вашите усилия. Обикновенно съм подкрепила подхода на комисията, защото обикновено това са били предложения насочени в бъдещето. С оглед на бъдещето трябва да спомена нещо. Господин комисар, вие споменахте, че комисията вече обмисля плановете за в бъдеще. Трябва да се присъединя към тези, които казаха, че Укриването и избягването на данъци е област, където сме направили много, но недостатъчно. Наистина има план за действие, прияти са две препоръки по отношение на агресивното управление в данъчната сфера, но наистина предстои много, което трябва да се свърши в тази насока. Обратното начисляване на данъци е област, която ми се иска да препоръчам за преразглеждане, защото в определени аспекти може да допринесе много. Говорим за 1 милиард евро годино, година. Като процентно изражение това не е много, но все пак трябва да посочим, че това е изключително важен аспект връзката между регистрите между компаниите е аспект, който може да повиши прозрачността, а също така и да насърчи и плащането на данъци. Въпросът ми, господин комисар, е следния. Искате ли тези идеи да бъдат включени сред приоритетите за в бъдеще, ще има ли нови инструменти, които ще се предложат? Има ли някакви планове за конкретни предложения до края на мандата ви? Благодаря. Uh, well, I, I... Мога, да, мога просто да се съглася с вашето изявление, че наистина още много работа предстои за да се борим с укриването и избягването на данъци. Но все пак успяхме да постигнем първите осезаеми резултати. Приемане на законодателни актове, които според мен значително ще подобрят средата, в която се борим с данъчните измами и избягването на данъчно облагане. Напълно съм съгласен с вас. Но трябва да кажа, че ако добре си спомням, в нашия план за действие за борба с данъчните измами и данъчното избягването на данъци има 34 точки. Не всички от те са изпълнени. И аз непрекъснато следя работата, как напредва работата по този план за действие. Някои от въпросите обаче са много сложни, Примерно става дума за идентификационни номера, които значително ще улеснят сътрудничеството между страните членки и ще помогнат за тях, в тяхната борба срещу укриването и избягването на данъци. Това е работа, която ще трябва да продължи през следващия парламент. И вероятно той ще трябва да продължи работа по Плана за действие, прият миналата година и ще трябва да продължат едно по едно да отмятат а, свършеното а, по точките на този план за действие. Разбира се, необходими са и други действия, не по-малко важни. По, отношението на, по отношение на ДДС, споменахте обратното начисляване. А, също така а, трябва да кажа, че приехме изменение в а, законодателството за ДДС, което позволяват да искат страните членки да настояват за обратно начисляване, начисляване, винаги когато се открие, че се е съществувала измама. Възнамеряваме да разширим списъка на стоките, които могат да бъдат обект на подобно обратно начисляване на ДДС. Но в момента не мога да кажа дали а, а, генерализирането на подобно обратно начисляване а, ще помогне за решаване на всички проблеми, защото а, в теорията на а, ДДС трябва да се каже, че обратното начисляване е малко и противоречина на теорията на ДДС на данък добавена стойност. Но в момента имаме режим, който позволява да се оценят различните възможности и да видим а, как ще се събира в бъдеще а, този данък. Както споменах и в уводното си слово, предстои публикуването на бяла книга за окончателният режим за ДДС. Именно в тази бяла книга те се изложат начините, по които в бъдеще искаме да се развива системата за ДДС. като ще се стъпи на положителното, което е постигна този парламент по време на своя мандат. Както и казах и на госпожа Перейра, в момента подготвям документ, в който ще се уточнат приоритетите, по които ще се работи в бъдеще. Благодаря. И мисля, че това ще бъде, беше последният въпрос. Благодаря, Шарон. Господин комисар, бих искал и аз да ви поздравя за това, че помогнахте да се роди регламента за Европейска статистическа система, който допринесе, който вие допринесахте с моя колега Сатина. Сатина. Но за жалост това раждане завърши неуспешно. Но все пак стигнахме до споразумение с председателството на съвета и в момента но вие направихте всичко възможно, за да блокирате това споразумение, тъй като не го харесвахте. А, принципът на, за прозрачност, който а, поискахме да, а, който въжи в национален мащаб, вие не пожелахте, не пожелахте да се прилага в, в Европейският съвет и в работата, в Европейския съюз и в работата на Евростат. Не искахте всичко това да става под погледа на парламента. Сметнахте, че независимостта ще бъде нарушена. Не искахте, не искахте Европейската централна банка да продължи да издава да издава независими економически данни. Блокирахте това споразумение, което бе, публи, което бе прието единодушно от, от съвета. Значи, вие, е, също, вашите представители също така заплашиха съвета на заседание на работната група, заплашихте да оттеглите своето предложение. А, става дума за нещо предвидно, но от договора. Става дума за абсолютно а, е, крайна мерка, която е с, нищо не е оправдана. Последният път, когато едно подобно предложение бе оттеглено от комисията поради несъгласие, не беше през 1994 година, когато ставаше дума за пенсиониране на европейските служители. Вие изглежда да забравяте, че европейските граждани фактически очакват ваше действие, те са ви избрали. Тоест, вие предпочитате неяснотата пред прозрачността и по този начин вървите срещу волята на европейските граждани, които се изразяват чрез своите избрани представители. Тази сутрин прочетах във вестника, във вестник Обзърва, нещо, което е казал вашият говорител. Казал е нещо, което много ме шокира. Казах и повтарям. Може да продължите да заплашвате, че ще оттеглите това законодателно предложение. Нещо, което е много сериозно, нещо, което бе потвърдено от много достоверни източници в съвета. Може би ще кажете, че не е така и никога не сте предлагали отеглянето на това предложение. И затова ви питам, господин комисар, кой казва истината а, в, по този въпрос? Uh, well, thank you for this, uh... Благодаря за това изказване. Най-напред бих искал да кажа, че Много се радвам, че работихме много плодотворно с тази комисия по много досиета, свързани с статистиката. Отбелязахме сериозен напредък във връзка с законодателството по сметките ИСА. Беше много сложно законодателно да се споразумеем по това също така и прилагането на редица други е, е, секторни е, законодателни актове, които бяха прияти от този парламент. Парламента винаги е подкрепил комисията по отношение на законодателството, свързано с статистиката и аз високо ценя това. Колкото до закона за статистиката – Нека бъдем ясни. Не комисията предложи радикалните изменения на този закон. Да се, там, където се предлагаше е, правно обвързващи е, ангажименти за доверието за националните статистически институти и тяхната и координационната роля – между страните, тяхната контролна между страните членки. Също така за денните, които са абсолютно необходими за статистическите институти на страните, за да може те да предоставят официални статистически данни. Всички тези изменения те бяха подкрепени в доклад на господин Шигуна. Но за жалост, окончателният компромис, който беше постигнат, без участието на комисията, в него бяха направени много сериозни отстъпки. Там ставаше дума главно за институционните въпроси, примерно назначаването на генералния директор на комисията. И според мен това не, е, не беше правилният подход. Но страните членки напълно се съгласиха с позицията на комисията по този въпрос. Трябва да имате предвид, че решението на комисията за Евростат гарантираше независимостта на неговият генерален директор, защото той трябва да се назначава единствено по професионални критерии – не всички страни членки бяха съгласни с това. Така че комисията е доста по-напред от много други, що, се отнася до гарантирането на независимостта на Евростат. Трябва обаче да бъде ясно, че е необходимо да се зачитат институционните граници, когато трябва да се взимат решения за назначения в комисията. Има неща, които са в рамките на правомощията на председателя на Европейската комисия. И тези институционни изисквания трябва да бъдат зачитани. Това мога да кажа по този въпрос. Но вярвам и се надявам, че ще продължим работа за приемането на този законодателен акт и в крайна сметка, вероятно ще постигнем, ще стигнем до компромис. Компромис, който отговаря на интересите на всички институции, на парламента, на съвета и на комисията. Извинявайте, господин комисар. Вие не ми отговорихте. Не ми отговорихте дали ще, да искате да оттеглите законодателното предложение, дали сте заплашили с не, не съм, не съм предлагал подобно нещо, не съм предлагал оттеглянето на законодателното предложение. Добре. Значи, предложението си остава. А, е така, мисля, че там а, така малко а, се надхвърлят а, изискванията на съвета по отношение на правомощията, изискванията на договора по отношение на правомощията на институциите. И така. Благодаря много, господин комисар. Uh, с това приключваме този наш разговор. Трябва да кажа, че свършили сте работа, която е повод за задоволство. Разбира се, има още много, което трябва да се направи през следващият мандат. Трудното е, че всички въпроси трябва да се решават с единодушие. Т.е. не може да отидем толкова далеч, колкото бихме искали ние, пък и вие. Във всички случаи, желая ви успешна работа в бъдеще. И аз самата се борих с всички сили за приемане на това решение. Може би едно от една от бъдещите препоръки би била Председателят на ком... Председателят на, на Евростат, както и комисара Барние, да участва в тази работа. Сега минаваме към точка разни. Последната точка. Благодаря на всички. Може би това е нашето последно заседание. Към да благодаря на всички членове на а, нашата комисия за упоритата им работа, за добрия тон, в нашите отношения. Но желая всичко най-хубаво на тези, които няма да се кандидатират за следващия парламент и ще работят другаде. Искам да благодаря на Астрид Люлинг, наша дуаенка, а също така на Жан-Пол Жан Гозес, Людов Клинс, би трябвало да благодаря и на секретарята. Трудно беше началото, защото бяхте изпълнявали длъжността генерален секретар толкова дълго време, но много беше свършено. Секретариатът работи под голямо напрежение. Предайте моята благодарност на всички щупихме много рекорди. Мисля, че 300 полудни работихме, имахме голям брой срещи на координаторите, най-малко 320 заседания на триалога, 35 000 изменения сме разглеждали, а, може би е дори и повече. Забравил съм вече колко, забравила съм колко законодателния е, доклада. 63. И е, отгоре на това, е, плюс най-малко 200 становища и други доклади. са всички тези данни показват колко упорито сме работили. Искам да благодаря на всички. Благодаря ви за това, че ме бяхте търпеливи с мен, понякога, когато моето търпение не стигаше. Жан Пол. Съвсем накратко, госпожо председател, защото, както казахте, последния да, прожекция, така да се каже, освен ня... ако няма да има и една следваща, следващата седмица. Но от името на НП искам да ви благодаря за председателството, което ни водихте през този мандат. Е, както казахте, много добра работа свършихме в много добра атмосфера. Благодаря на, за работата на секретарията, на всички колеги, които ни позволиха да се справим с този обем а, е, на работа и които ни позволиха сега да се хвалим с тази статистика, макар и да не сме Евростат. Благодаря на всички, благодаря на координаторите, с които е, работихме в много добър, е, добра атмосфера. Елиза, благодаря от името на социалистите и демократите и аз искам да ви благодаря. Е, не бяхте лесна като председател, но бяхте много важна, много важна ключова фигура в нашите постижения. Работихме много усилено, за всички опита ни бе изключително полезен. Искам благодаря на всички колеги и координатори и е, благодаря на всички колеги членове на комисията, защото според мен времената не бяха никак лесни, решенията ни не бяха никак лесни и с много малки изключения останахме в един а, е, сериозно а, водещ дух е, на доброжелателство и а, е, благодарности за целия персонал, секретарията на комисията по економически въпроси, секретарията на политическите групи. Наистина невероятна работа свършиха те. Времената бяха трудни, но смятам, че постигнахме много важни резултати. Благодаря на всички. Считам, че е, нашият мандат остава е, като мандат, който повиши е, нашата репутация, нашата видимост и е, за гражданите Европа вече не е чак толкова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 но искам да изкажа своята благодарност и уважението си е, към начина на ръководство на нашата комисия. Разбира се, ние всички си имаме своя специфичен стил. На моменти критикуваме, на моменти се съмняваме. В един момент бяхме много озадачени как ще работиме с председател, който не, и не идва от страна член на еврозоната, но смятам, че работихме отлично и смятам, че ще е много трудно за вашия наследник да постигне същите резултати. Аз е, съм дълго време в е, парламента, в много комисии съм членувала и смятам, че ние тук работихме в отлична атмосфера с отлична подкрепа на секретарията. Смятам, че те работиха изключително усилено. Затова благодаря на всички тях, благодаря на всички колеги. Смятам, че си сътрудничихме отлично. Не винаги беше лесно да се работи в нашата комисия. Често се занимавахме с политически щекотливи теми, но успявахме да постигнем широко мнозинство при гласуването на нашите доклади. И смятам, че това също е израз на демокрация. Затова благодаря за конструктивното сътрудничество. Свен? Първо, за мен тези пет години бяха напълно ново преживяване. Никога не съм бил в парламент, не съм бил член на парламентарни комисии. Често се опитвах да се боря с решения, които са взети преди ние да се появим тук. Но е, работата ми с вас беше изключително положителен е, пример за европейска демокрация в националните парламенти нещата, които имат от, идват от малки групи, от малцинствата, се озовават в коша. Но тук а, културата е съвсем различна. Първо изслушваме, оценяваме и чак тогава вече се търси мнозинство. Тази култура бе поддържана от нашата председателка и от всички координатори. Смятам, че по този начин успяхме след кризата да създадем една атмосфера в нашата комисия, която ни даде възможност да постигнем резултати в конституционалната рамка на съвета, резултати, които имат отнош... са сериозни по отношение на общата ни работа и с съвета европейската общественост не знае всъщност в подробности кой какви позиции е заемал и за това често ние сме изложени на конфликтни мнения и отношения, но смятам, че европейското общо благо печели на фона на разногласията. Смятам, че работихме добре, е, като се има предвид колко много имах, работа имахме. Никоя друга комисия не е имала толкова много заседания и е, също така нашите успехи до голяма степен се дължат и на вас, госпожо председател, и на усилената работа на секретарията. За всички работещи в секретарията мога да кажа Възхитен съм от дисциплината ви, от опоритата е, работа. Е, и от пет години вие ме познавате, аз се оплаквам от всичко, а много рядко ми се налагаше да се, практически не можех да се облача от вашата работа. Така че благодаря на секретарията и се надявам, че през следващия мандат ще остане същия стил на открита работа, на спазване на процедурата, на потушаване на е, усилията за търсене на бързо мнозинство. Сега ни чакат важни избори. Ще видим в каква форма ще се озове Европа след е, тях. Надявам се, че популистите няма да накърнят в по-голяма степен, отколкото до сега имиджа на парламент. Йорген. Искам и аз да се присъединя към хора от хвалби. Аз представлявам най-малката група в парламента И мога да кажа, че в Германия, в Бундестага не би могло да има подобна атмосфера на сътрудничество. Аз, когато дойдох тук, си представях дебати от вида на тези, които се провеждат в Бундестага и в регионалните парламенти. Но опитът, който придобих тук, е много положителен. И защото той ми дава възможност да работим конструктивно с всички политически партии и да оставаме на своите позиции. Така че определено този стил остави следа в мен. Шаран Болос бе много справедлива, много открита не следва да прави много сравнения, но все пак мога да кажа, че опитът ми е най-положителен от работата с всички председатели на останали комисии. Аз няма да се кандидатирам за евродепутат отново по различни причини. Политически най-вече но желая на колегите всички най всичко най-добро и се надявам, че работата на следващия парламент ще бъде поне толкова конструктивна и е, резултатна. Благодаря на персонала на комисията, възхитителна работа извършваха те. Те успяха да се справят с позициите на отделните групи, които, което бе огромна по обем работа а и никак не е лесна. Знам, че те се опитваха да бъдат справедливи към всички, да работят само по същество. Огромни благодарности за тях. Oui, Madame la Présidente, je voudrais juste, au nom de tous, и от името на всички, е, госпожо председател, нека Нека да благодарим и на преводачите от името на всички. Аз лично бях техен най-редовен клиент. Всеки иска да има последната дума, както разбирам. Лиам. Много приятелска вече атмосфера настъпи. Искам да благодаря и аз на Шаран за председателството. Работихме на много случаи заедно и а, ти е, успяваше да поставиш на преден план европейските интереси, а не британските въпреки че като председател на комисия можеше да налагаш и националните си интереси. И е, ще премина на английски, защото когато работих по доклада за тройката, е, работих на английски. Искам и аз да благодаря на преводачите. Е, благодаря и на всички колеги, които все още са тук. Това е много добре, защото това са колегите, с които успяхме да изковем едни много сериозни позиции на парламента по економическите и хуманитарни въпроси. Благодаря на Мариан, на Отмар. Мисля, че доклада за тройката в момента дига много шум в Европа. Ще има отношение и към бъдещия председател на комисията. Благодаря на целия персонал, който е, заставаше зад нас в е, целия наш път и нашите визити в различни страни, в Гърция, Португалия, Египет и е, други страни. За мен е, опитът беше изключително обогатяващ и а Сега ще видим какво ще се случи и какво ще е съотношението на силите след следващия те избори, но благодаря. Вече рискуваме да загубим преводачите, нека да им благодарим отново. Аз искам да благодаря и на собствения си персонал. Ако някой иска да, иска да знае какво правят те, мога да ви кажа, че им се налагаше да вършат изключително тежка работа. Благодаря на всички координатори, на, на целия персонал на политическите групи. И мога да кажа, че евентуално в 8.30 в четвъртък ще имаме още едно заседание, ако а, ни посети френския министр на финансите. Надяваме се. А ако не, Довиждане и благодаря.